че сте се видели всичките си познати и сте провели приятни разговори. Преминаваме към втората част на днешната конференция. Сърдечно приветствам с добре дошла Доната Виванти, заместник-председател на Европейския форум на хората с увреждания. Казвам се Адам Коша, член съм на Европейския парламент – Председателствам междупартийната група на Европейския парламент за хората с увреждания. Доната Виванти и аз ще водим следобедното заседание. Моля да запазите тишина. Nagyon örülök annak, hogy a fogyatékossággal élő emberek Európai Parlamentjén is ugyan... За мен е огромно удоволствие, да ви кажа, че ще продължим <clears throat> работа по процедурата, която се следва и в Европейския парламент. Ще ви помоля за това да запазите тишина. За мен е много важно да участвам в днешното събитие. Чудесно е, че мога днес след обед да работя с толкова много хора, да разговарям с вас за това как можем да излезем заедно от кризата. A legjobb pillanatban kezdtük el a munkát. Tovább a témata темата на следобедната ни сесия. Започнахме работа в изключително подходящ момент. Току-що в залата влезе и първият ни оратор. Нека го изчакаме да заеме мястото си. Eh, signore e signori, sono eh, anch'io felice e onorata di... Дами и господа, и аз искам да изразя колко се радвам за това, че съм координатор на тази сесия, заедно с Адам Кожа. Имали сме много общи задачи, много общи битки и сега се радвам, че сме и съпредседатели. Няма да губя повече време. Искам само да ви припомня да спазвате времето, което ви е отделено. Всички разбираме, че всеки един от вас иска да говори с страст, с план по тази тема, но наистина е задължително да спазвате времето, защото така показвате и уважение към ораторите, които идват след вас. И аз самата няма да губя повече време и затова давам направо думата на председателя на парламентарната група на социалистите и демократите Хане Свобода. Grazie mille, grazie. Dear colleagues. Благодаря. Скъпи колеги, благодаря специално на всички организатори на днешната много важна конференция. Има проблем с превода ли? Aha, the subtitles seem not to work. Няма субтитри. Should I continue or should we wait? Да продължа ли или да изчакам? Should we wait? Okay. Да изчакам ли? Добре.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 So I guess. So I think we can, we can proceed. Мисля, че можем да продължим. Скъпи колеги, много се радвам, че сте тук. Благодаря на всички онези, които участваха в организирането на днешното важно събитие. за организацията бяха необходими много работа и ангажираност. Важно е, че сте днес тук. Европейският съюз се основава на приобщаването, на принципа на равни възможности за всички. Или поне би трябвало Европейският съюз да се основава на приобщаването и равните възможности за всички. Съгласно член 26 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Хората с увреждания имат право да се възползват от мерки, гарантиращи тяхната независимост, интеграцията им в обществото и на пазара на труда и участието им в живота на общността и в растежа. Това означава, че хората с увреждания се ползват със същите права, като всички останали граждани. За да гарантира зачитането на тези права, Европейският съюз отчита, че е необходимо да се извършва работа в области, които засягат хората с увреждания. Това е задача не само на Европейския съюз, но и на <clears throat> държавите членки, на местните и регионални компетентни органи. На всички тези нива трябва да се зачитат правата на хората с увреждания. Една от основните ни цели е да претворим в реалност принципите на европейското гражданство. Всеки трябва да има едни и същи възможности за избор, независимо дали е с увреждане или не. Навлизаме в петата година на тежка економическа криза. И именно най-уязвимите в обществото усещат най-силно на гърба си последиците от строгата бюджетна дисциплина най-силно са съкратени средствата за хората с увреждане. Именно те са засегнати от мерки, за които не носят никаква отговорност. Те са най-силно засегнати от такива мерки. Затова на нас се пада и огромната отговорност да ги защитим. Моята политическа група заема водеща роля в борбата срещу строгата бюджетна дисциплина. Една от причините е, че трябва да предприемем убедителни действия в името на уязвимите групи, като хората с увреждания. Прияти са редица инструменти, като например Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания. Много е важно тази конвенция да бъде не само прочетена, но и претворена в реалност. Време е Европейският съюз да изпълни тази конвенция, която е ратифицирал. В този документ се залага правото на хората с увреждания да получат достъп до образованието и да участват в живота на общността. Време е да признаем, че кризата е не само финансова, но и социална. Намираме се и в криза на правата на човека. Трябва да се справим с финансовия дефицит, но трябва и да осъзнаем, че зад цифрите стоят хора, хора, които са особено тежко засегнати от националните политики. Става дума най-вече за най-уязвимите групи, за групите в най-неравностойно положение. И нека приключа краткото си изложение, като ви разкажа за личния си опит. В град Виена в продължение на години отговарях за градоустройството и устройството на територията. Работих и в сферата на здравеопазването. Имам много приятели и колеги от неправителствени организации, които се борят за правата и възможностите на хората с увреждания. Когато говоря за хората с увреждания, правя не само политически изявления, а черпя от личния си опит в Виена, където работих заедно с други за правата на хората с увреждания. Не мисля, че постигнахме достатъчно, но мисля, че принципът на равни права за всички, принципът на приобщаването трябва да бъде обект не само на изявления, но и на конкретни дела. Затова е много важно, че днес сте тук. Много е важно да ни припомняте за потребностите си, да ни припомняте, че е необходимо да окажем съдействие на нуждаещите се. Защото това е и смисълът на политиката да подпомага нуждаещите се. Понякога тя подпомага онези, които нямат нужда от нищо, но не това е основната й цел. Политиката трябва да е насочена към нуждаещите се. И за това са необходими не само средства, Британският парламент и британското правителство биха могли да вложат, например, една много малка част от данъците, които се събират в полза на хората с увреждания. Благодаря ви за вниманието. Последните думи ги казах не по задължение, казах ги, защото ги чувствам. Благодаря. Сега давам думата на форума на хората с увреждания, който ще направи кратък коментар на чутото. Благодаря ви. изоставаме от графика си. Знам също, че господин председателят ще трябва да си тръгне. Както му казах преди малко, много е важно политическите групи в Европейския парламент да се обединят, да популяризират правата на хората с увреждания, да направят така, че те да заемат по-централно място в дневния ред на парламента и на Европейския съюз. Вече казах на господин председателят, че форумът, Европейският форум на хората с увреждания ще изпрати писмо до председателите на всички политически групи в Европейския парламент. Ще направим това в началото на следващата година. В това писмо ще изискаме резолюцията, която ще приемем днес да се да залегне в основата на действия от страна на всички институции на Европейския съюз. Господин председателят и други оратори днес сутринта заявиха, че хората с увреждания плащат цената на криза, която не са предизвикали аз заявих, че мерките на строга бюджетна дисциплина са нарушение на правата, залегнали в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. В момент, когато доверието към политическата система, към демократичната система в Европа е изложено на голяма опасност, е важно да преодолеем различията поне в тази област, да преминем от думи към дела. Благодаря ви, отбелязваме вашия ангажимент. Днес за това говори присъствието ви тук в парламента. Köszönöm szépen az EDF elnökének, hogy kiegész. Благодаря на председателя на Европейския форум на хората с увреждания. Благодаря ви, че допълнихте казаното от председателя на групата на социалистите и демократите. Приветствам с добре дошъл и заместник председателката на Европейската народна партия в Европейския парламент, госпожа Вортман Кол. Ще й дам думата за 10-минутно изказване от името на парламента. If you, if you allow, I just want to make a positive response, of course, to what Mr. Badakastani is позволете ми да отговоря утвърдително на казаното от господин Върда Кастанис. Разбира се, ръководителите на политическите групи ще отчетат резолюцията, която ще приемете. Ще се срещнем с вас, за да обсъдим и бъдещи конкретни действия за хората с увреждания. Благодаря. Колега Коса, господин председател, госпожи и господа. Достъпността не е абстрактен проблем. Тя засяга един от шестима европейски граждани. 80 милиона европейци имат някакво увреждане. А що се отнася до по-възрастните хора, тази цифра е още по-висока. Един на всеки трима европейци на възраст над 75 години има някакво увреждане, което в известна степен му налага ограничения. Очаква се, че тази цифра ще нараства. Работи ли ми микрофонът? Мислех, че не работи. Един от всеки трима европейци на възраст над 75 години има някакво увреждане, което му налага известни ограничения. Очаква се тази цифра да нарасне, тъй като и населението ни застарява. От това проистичат две неща. Първо, засяга се качеството на живота на засегнатите лица – ето защо е важно обществото да прояви солидарност. Нещо повече, хората с увреждания не могат пълноценно да участват в обществения живот, което е голяма загуба за всички нас. Позволете ми една аналогия. През последните 20 години в основата на европейската интеграция бе вътрешният пазар, основаващ се на 4 свободи. Свободното движение на стоки, услуги, капитали и хора. Тези четири свободи се основават на нашите европейски ценности, като социална справедливост, уважение и равно третиране. Европейската комисия със своите предложения за директиви и регламенти, Европейският съд със своите решения и Европейският парламент със своите доклади представляват гражданите на Европа. Всички ние се борихме за преодоляването на пречките пред доизграждането на вътрешния пазар. Ще се спра върху нетарифните ограничения, като например взаимното признаване на дипломи, на стандарти и изделия. Да се върнем на аналогията ми. Достъпността си остава сред най-значимите нетарифни ограничения за милиони граждани. Милиони граждани, които не могат да работят ефективно и не могат да допринесат за функционирането на вътрешния пазар. Тези хора дори не могат да функционират в обществото. Предприехме действия за стоките, услугите и капиталите, но не предприехме достатъчни мерки в името на нашите граждани. Обедена съм, че тези мерки трябва да залегнат сред приоритетите на всички ни. Политическото семейство на Европейската народна партия е убедено, че свободното движение на хора е сред основните принципи на Европейския съюз. Преди няколко месеца в Румъния приехме манифест, цитирам, трябва да предприемем съвместни действия за насърчаването на добре функциониращ пазар на труда, който да е източник на заетост, възможности и най-вече на по-високо ниво на участие сред младите хора, сред възрастните, сред жените и мигрантите, както и сред хората с увреждания. Групата на Европейската народна партия в Европейския парламент има много активни колеги, които също са с увреждания. Приветствам един от тях, колегата Коса, който седи тук до мен. Той и други колеги ежедневно рамките на парламентарния ни живот ни помагат да не губим от поглед проблемите на хората с увреждания, работейки по конкретни досиета. Много е важно също така да има ясни препратки към правата на хората с увреждания на ниво стратегията Европа до 2020 година. Това е стратегия за растеж и заетост за гражданите ни, която трябва да е приобщаваща. Що се отнася до уврежданията и подхода в тази област, Европейският парламент е единен. Както каза господин Варда Кастанис, много е важно да обединим усилията си, както тук в парламента, така и с представителите на гражданското общество, с неправителствените организации. Заедно можем да положим много ефективни усилия. Необходими са ни по-активни политики в областта на ученето през целия живот. Трябва да постигнем по-висока степен на социално приобщаване. Трябва да дадем по-широки възможности за участие на пазара на труда чрез коригиране на пенсионната възраст. Нерядко се пренебрегват проблемите на работниците с увреждане. Достъпността трябва да се превърне в нещо естествено, не само в економиката, но и в цялото общество. когато отсядате в хотел някъде в Европа, не се питате дали в стаята има баня или дали има топла вода защото междувременно това е нещо естествено. Но за съжаление не е естествено все още всички сгради на хотели да са достъпни. Това не е естествено и за обществените сгради, за пътната инфраструктура, за железопътните гари и за автогарите. И Последицата от тази липса на мобилност е, на достъпност, извинете, е социалната изолация. Нерядко хората с увреждания получават и по-низко трудово възнаграждение. Това отново е поради липсата на достъпност. Ето защо е много важно при бъдещите си инвестиции още от самото начало да заложим на стандарти, отчитащи и достъпността. И тук важна роля може да изиграе Европейският съюз. Трябва да бъдат разработени европейски норми. В противен случай ще се въведат несъвместими една с друга национални норми, ще се стигне до разпокъсване на пазара. Друго предимство на една европейска нормативна уредба би било понижаването на цените на стоките и услугите, тъй като ще се реализират економии от мащаба. Дружествата действат прагматично и ако могат да се възползват от един общо европейски пазар, това ще доведе и до ползи за хората с увреждания. Затова смятам, че приемането на Европейския акт за достъпност е правилният подход. Трябва да разработим една обща уредба с задължителен характер трябва да си извлечем полуки от опита на Съединените щати. От 1990 година там е в сила акт за хората с увреждания. И този акт е източник на правна сигурност за дружествата по отношение на бъдещите им инвестиции. Освен това, всички новоприети законодателни актове трябва да бъдат приведени в съответствие с този закон. Същото трябва да се постигне и в Европейския съюз. съюз. Госпожи и господа, от 60 години насам Европейският съюз е пространство на мир и просперитет за милиони хора. В момента се намираме в криза, но ако погледнем назад към миналото, ще видим, че винаги сме били символ на успех. Показали сме, че страните могат да се обединят около една обща цел, да работят за общото благо. Можем и днес да покажем, че сме способни да постигнем обрат, да поемем обратно по пътя на растежа но можем да постигнем това единствено ако работим заедно. Въпросът не се свежда само до заетостта или економиката. Още по- важно за всички нас е, например, че ни бе присъдена Нобеловата награда за мир. Това бе признание на постигнатото от нас в областта на мира. Трябва да признаем, госпожи и господа, че все още не сме направили всичко възможно, за да постигнем равенство и приобщаване за по-възрастните и за хората с увреждания. Смятам, че днес правим една първа и решаваща крачка в тази област. Европейският съюз трябва да заеме водеща позиция в тази област в света. Трябва да е източник на вдъхновение за останалите. Можете да разчитате на Европейската народна партия за постигането на тази цел. Благодаря. Благодаря, госпожо заместник-председател. Благодаря ви за изказването, както и за това, че спазихте оговореното време. Сега ще дам думата на председателя на нашия форум. Изслушахме всички едно много точно представяне за това как трябва да изглежда достъпната среда. Чухме заместник-председателя за това, че трябва да има задължително законодателство в този смисъл. И е ясно, че трябва да обединим сили. Пред нас през 2013 година предстоят много важни задачи и много нови кампании. Трябва и структурните фондове, и външната помощ да бъдат завършени, където трябва да бъдат включени правата на хората с увреждания. Освен това, Европейският парламент ще трябва да обсъди предложеното законодателство на 3 октомври за достъпност. Ще се опитаме да получим подкрепата на парламента, да разширим обхвата на това законодателство, за да има услуги за общността. Европейският е, акт за достъпност ще бъде предложен в средата на годината, така че имаме много общи задачи. Много благодаря. Ще кажа пред вас е, това, което казах и пред предишния оратор. Ще изпратим писмо на всички лидери на политически групи в е, парламента, за да можем да работим заедно и да видим на къде ще вървим в тези ем, времена на криза. Хубаво да има ясни гласове като вашия, които да подкрепят нашата работа, защото в целия Европейски съюз хората са изправени пред големи трудности. Благодаря. Thank you. Е. Благодаря. Сега ще дам думата на Инес Кристина Цубер, заместник-председател на Комисията по заетост и социални въпроси в Европейския парламент. Много благодаря. Ще говоря на испански. Всъщност има португалски превод. Току-що си мислех, че няма. Ще се опитам да, да, да, да, да се справя. Искам да благодаря. Много е важно това събитие. Много е важно за, не само за работата ми, но и за моята страна. Говорим а, за криза. Моята страна беше изключително силно засегната и последствията се усетиха в цялото ни общество. Хората с увреждания страдат повече от другите. Преди година в Комисията по заедостта на Европейския парламент, на което съм член, се занимахме с един проблем, на, извинете, един доклад на Адам Коша за значимостта на това съкръщенията в бюджета да не се отразяват на бюджета за хората с увреждания. Това е изключително важно. Но нещата не изглеждат е, много розови. Политиките за съкръщаване на бюджетите оказват въздействие върху хората, и по-специално върху хората с увреждания. Те оказват своето въздействие върху работещите, включая и нези, които имат увреждания, защото това е неминуемо и по принцип е, хората с увреждания срещат много проблеми на работното си място. Намаляват се плащанията за всички работници, включая и унези с увреждания, така че всички страдат. Проблема е и в реалния свят на хората с увреждания. Има голяма пропаст която все повече се увеличава. Има една голяма, или би имало голяма промяна, ако ние имаме същите права като всички останали. Трябва да има една философия на социално подпомагане, казват някои. Не знам дали това е стъпка напред или стъпка назад за гарантиране на достоинството на хората с увреждания. За да демонстрирам това, което обяснявам, бих искал а, да кажа, че когато има съвсем ясно социална несправедливост, когато има стъпки назад е, в социалните права и най-общо в трудовите права на хората, обществото не може да бъде приобщаващо. Точно обратното. По-малко приобщаващо е. Няколко примера за това, което се случва в моята страна, където хората с а, а, увреждания са най-засегнати. Например, урязването на бюджета в страната, особено този за предоставяне на услуги. Започна се да се преразглеждат нивата на уврежданията, които се признават на отделните лица хората с увреждания получиха една нова а, класификация, в която трябваше да бъдат поместени техните увреждания, което намали нивото или процента им а, на увреждане и съответно им се плаща по-малко. Освен това се замразиха пенсиите на лицата, които са претърпели а, някакъв инцидент. Вижте, говоря за замразяване. Получават 400 евро на месец. Това означава, че независимо каква е инфлацията, ще получават 400 и това е. Всичко е замразено. Орязването на този бюджет а, означава и орязване на всички други социални плащания. Ако говорим за орязване на бюджета, трябва да говорим за всички други програми, като например тези за ограмотяване, програмите за научни изследвания, за превода, жестомимичния превод имам предвид, достъпността на сградите и там всичко се урязва. Така че въпросът свързан с приобщаването на хората не може да бъде разглеждан отделно. Ако има урязване на социалната политика, няма начин това да подмине и лицата с увреждания. decir, para hacer cumplir lo que está en la convención que la Unión Europea ratificó. Това, което е записано в конвенцията на ООН, не се прилага на практика. Още веднъж искам да се извиня за онова, което ви казвам съвсем честно и ясно, но не е възможно да има финансова дисциплина, бюджетна дисциплина и това да няма своето въздействие. Има въздействие за хората с увреждания, т.е. има приобщаващи програми за приобщаване на лицата с увреждания на пазара на труда. Но мисля, че ако няма по-глобална, по-обща промяна на политиките, то пропаста между а, правата, записани в конвенцията и реалността, ще бъде много голяма. Благодаря. Грация, вичепред. Благодаря. Сега давам думата на Ален Фор, който е от изпълнителния комитет на нашия форум, който ще коментира. Mesdames et messieurs, chers Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, Цяла сутрин повтаряме, че економическата криза се превръща в криза на правата на човека. времено. Европейският съюз е поел важна отговорност пред европейските граждани с увреждания, тъй като е подписала Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН. По време на криза трябва да помислим как да използваме финансовите ресурси на ЕС възможно най-добре. На първо място, Европейският съюз трябва да приеме многогодишна финансова рамка, в която да се включват социалните разходи, така че да се излезе от сегашната криза, да се използват структурните фондове и възможностите за участие по тях. Бъдещите структурни фондове трябва да финансират достъпността приобщаването на хората с увреждания, да се разработват проекти, които да правят европейските мрежи достъпни. Същевременно трябва да се съберат необходимите данни, така че да има добра осведоменост за групите засегнати от кризата и да се търси индивидуален подход. Европейският съюз трябва да разработи социална програма, основана на правата на човека и липсата на дискриминация, основана на Конвенцията на ООН. Трябва да се използват програми, които да са дългосрочни и които да създават общество на приобщаването и просперитета. Необходимо е да се придържаме и към нормите на МОД, поне на минимално ниво, да се подкрепят правата на човека, да се дава основния достъп до вода, санитарни услуги, достъп до природата на хората с увреждания, защото те са в по-голяма степен застрашени от бедността, отколкото останалите граждани. Необходимо е да се подкрепи и здравеопазването. Основното е да се реализират социалните права на хората с увреждания. Скъпи приятели, представители на тези организации, ние имаме много важни задачи и трябва да изпълним целите на Конвенцията на ООН. Уважаеми евродепутати, вие също имате отговорност. Трябва тази конвенция да се изпълни на практика и да се избегне кризата на правата на човека. Благодаря. Köszönöm szépen a kiegészítő szavakat. Благодаря ви. за изказването. Всъщност с това първата част от следобедното ни заседание приключи. Ще има и други съдържателни изказвания. Преминаваме към дебата, но преди това искам да отбележа няколко идеи. Първо, нека обясня, че Европейският парламент обединява различни политически групи, работи с форума на хората с увреждания и полага усилия да достигне до тях, защото Нищо няма да проработи на практика, ако ние не ангажираме заинтересованите групи в постигането на своите цели. Самата аз бих казала, че независимо какво е увреждането, ако един човек с увреждания има желание, той може да се посвети на създаването на законови норми. Като съпредседател ви давам думата за дебат. Сега ще я дам на господин Олсън, който представлява изпълнителния съвет на Европейския фонд за хората с увреждания. In attesa di Олсен. Е, Очакваме господин Олсен, който е от изпълнителния комитет на нашия форум е, и е заместник-председател на, на форума. И аз бих искала да кажа няколко думи по тази изключително важна тема, а тя е изхода от кризата и как може това да се направи без да се нарушават нашите права, без да се потъпкват правата на хората а, с увреждания. Особено както те са защитени от а, конвенцията. Един от пътищата за изход от кризата означава промяна на менталитет, както и отношение към хората с увреждания – за да може да се извлече максимална полза от всички онези млади хора, деца с увреждания, защото те са изключително надарени и обществото трябва да ги ползва и да ги цени. Изискват се и конкретни инвестиции, необходими се усилия, за да може зависимостта и след последващата още по-голяма инвалидност на тези хора да бъде неутрализирана. Бъдещите поколения не трябва да се чувстват по начина, по който се чувстваме ние. Изходът от кризата минава през участието на всички лица с увреждания в нашето общество и организации на хората с увреждания при изготвяне на решения, на политики за тях самите и изграждане на общество, в което никой да не бъде забравен и никой да не бъде изоставен. Няма да губя повече време. И започва дебата сега. Пленарният ни дебат. Първо, първият, който е в моя списък, е Ерик Олсен. Още го няма в залата обаче. Извинявайте, ако променяме така програмата, защото има хора, които спешно е трябвало да си тръгнат или не са дошли. И затова ще дам думата на Пирко Маламаки, генерален секретар на Финландската асоциация на хората с увреждания. Ще помоля след това да се подгони Черледин Когаш Агнеш, от унгарската делегация. Eh, eh, Когато говорите, вдигайте ръка, за да може да бъдете заснети. On behalf of the Finnish Disability Forum, от името на Финландския форум на хората с увреждания искам да обясня как бихме могли да излезем от кризата. Тази сутрин говорихме за необходимостта да има един по-убедителен законодателен акт на Европейския съюз за достъпността. Всъщност, именно Европейския европейският тласък, европейското регулиране ще доведе до национални законодателни промени. Това е важно за движението на хората с увреждания. Наистина се надяваме закона на Европейския съюз за хората с увреждания да бъде нещо, на което да можем да разчитаме. На второ място, възоснова и на националния опит може да се каже, че ефективното изпълнение на Конвенцията на ООН е един от основните инструменти, който ще ни извади от кризата. Тъй като Конвенцията е всъщност общата основа Тя позволява да мислим за създаването на една Европа, в която хората с увреждания да допринасят за обществото, да имат своят трудов живот, да участват като потребители на вътрешния пазар. Така че, като говорим за излизането от кризата, нека просто се обърнем отново към надеждата и обещанието на Конвенцията на ООН. Моята държава все още е в процедура на нейното ратифициране, дано не е много бавна тази процедура. И накрая нещо за законодателните норми срещу дискриминацията в Европейския съюз. Движението на хората с увреждания настоява върху внасяне на подобрения в настоящата законодателна рамка срещу дискриминацията. Бихме искали, освен това, да се разшири приложното поле. Това е много важно, особено в държави като собствената ми държава – там законодателната работа започна много да се бави. Обикновенно за виновник се сочи кризата, но според мен отговорът на кризата трябва да бъде отговорът, който сме дали в конвенцията. Нищо да не се прави в наше име без наше участие. Благодаря ви. Благодаря. Сега колегата, извинявам се как произнасям името, но ще дам думата на колегата от Унгария и след това Христос Настос. 15 éve lassú, de pozitív változások indultak el. Благодаря ви. През последните 15 години виждаме постепенни, но положителни промени. Законодателните норми за равните възможности имат своето влияние. Същевременно обаче продължаваме да имаме проблеми, които се задълбочават заради грешни правителствени политики. Виждаме един отстъп назад. И всъщност хората с увреждания се оказаха най-губещите при съкрещенията в държавните бюджети и премахването на важни за нас услуги. Освен това, в някои случаи се спира изплащането на компенсации за хората с увреждания или се намаляват сумите по тях. И същевременно съкръщаването на работни места по никакъв начин не облегчи нашето положение. Безработицата расте, Същевременно ние живеем с доходи, които са по-низки от минималните и понякога те се предоставят само в рамките на 3 месеца. Следователно е необходимо да се намерят иновативни решения на държавно ниво. Те трябва да излязат от нас и да бъдат приети. Освен това е необходимо да имаме добра система за рехабилитация, за социални услуги, да ни се помага при намирането на работа, а и в други области. Ние не говорим за милостиня или благотворителност, а за инвестиции, които ще платят своите дивиденти. Искаме да стигнем до работните места на открития пазар на труда да се прилагат новаторски политики спрямо нас. Време е да преминем от думите към дела, защото това е в интерес на всички нас. Благодаря ви. Е, е, Сега давам думата на Христос Настас от съвета на хората с увреждания в Гърция. След това е Вацлав Кража от съвета в Чехия. Моля да се подготви, той е следващ оратор. настас. Кирия Проедре, Кирия Проедре Туидиев, Кирия Враволевта. Благодаря ви, Обръщам се към вас, уважаеми евродепутати, уважаеми дами и господа. Гърция, както знаете, в момента преживява най-голямата си криза от Втората световна война до сега. Тези, които имат най-голяма нужда от закрила, именно хората с увреждания, за които говорим се оказват изоставени от политическите органи. Ние също така сме някаква играчка в ръцете на тройката. Движението на хората с увреждания през последните няколко години се разпадна като някаква кула, картонена кула. Различните програми от които се ползвахме, изчезват една след друга. И цените за достъпа растат в държавите членки, така че наистина ситуацията става много по-трудна ние трябва да знаем какво ни чака, на къде вървим, какво към ефтаназия ли се движим. Какво на практика ще стане? Хората, които протестират по улиците, са хора, които вече няма какво да едат и няма къде да спят. Говорим за конвенцията на ОНЕ, както и временния протокол, който беше подписан между Гърция и Европейския съюз. Това са много важни документи за нас – Всъщност искаме да се прилагат всички политики, насочени към хората с увреждания. Използването на тези важни инструменти може би ще промени положението, а движението на хората с увреждания се опитва да използва натрупания национален опит, както и европейския опит – благодарение на различните международни организации. Обръщам се към вас, хората с увреждания. Моля ви да ни подкрепите в нашата битка, защото кризата няма граници. Тя всъщност е една отровна мъгла, която обхваща цяла Европа. Необходимо е да бъдем сплутени, да се борим срещу тези, които искат да сложат край на социалната държава и на демокрацията. Благодаря ви. Давам думата на Вацлав Краж от Националния съвет в Чехия. Да се подготви Кристал Прадо от Френския съвет. Дякую за слово. Днес Благодаря ви. Днес след обед предстои да приемем резолюция относно кризата за следващите 10 години. в която се предлага да се подобри положението на хората с увреждания. Въпреки, че публичните финанси в Чехия не са в толкова лошо състояние, правителството прилага политика на строги бюджетни економии. Намаляват се средствата заделени за хората с увреждания и за семействата с деца. Сумите, изплащани на хората с увреждания, бяха намалени с 50%, поради което тези хора не могат пълноценно да упражняват правата си. Подобни ограничения се наблюдават и в областта на активната политика по отношение на заетостта. Те са насочени най-вече към хората с увреждания. Ако следва да се приложи конвенцията на ООН, то е необходимо и да се установи общоевропейски стандарт за минималното ниво на защита за хората с увреждания. Държавите членки не могат да лишават хората с увреждания от възможност за участие. Трябва да се разработят ясни стандарти, които да въжат за всички хора с увреждания. Само така ще можем да приложим и конвенцията на ООН. Нерядко се злоупотребява с настоящата криза. Някои държави членки я използват като претекст за разрушаване на социалната държава. Ние трябва единно да се противопоставим на това. Е, Благодаря. Кристел Прадо, Национален съвет във Франция. Да се готви Хосе Луис Едохуевас от Испания. Bonjour, alors... Добър ден. Наистина, каква да е стратегията ни за излизане от кризата? Европейският съюз получи Нобелова награда за мир. Европейският парламент е всъщност демократична институция, която ни учи да живеем заедно. Това е много важно но ние можем да постигнем резултат единствено, ако стигнем до взаимно разбиране. да имаме инструмента, който е вълшебната пръчица за излизане от кризата. Инструмент, който ни позволява да получим достъп до интелектуалния плод на нашите усилия. И това не е нещо имагинерно. Необходимо е всички европейски граждани да учат по-лесно различните европейски езици, да има културен обмен – да може всички да участват пълноценно в демокрацията. Това е инструмент, който позволява на хората с увреждания да могат да развиват своите качества, да вземат участие в демокрацията. Освен това, инструментът означава повече Европа за всички. Това е инструмент за излизане от кризата. Как може да се улеснят нашите усилия, като се окаже всяческа подкрепа. Това е моят въпрос към парламента. Синтези. Много ви благодаря, живете толкова кратка и колко точна в коментара си. Сега давам думата на Хосе Луис Алдо Хуевас, а да се подготви Мария Йохансон от Шведската федерация. Eh, buenas tardes. En España, desde hace 30 años, se hizo ya una importante. Добър ден. Преди 30 години активно работих за ученици и студенти с увреждания. Много ясно заявих от какво се нуждаят те. Нуждаят се от мерки не само в областта на образованието, като достатъчен брой обучени преподаватели и възпитатели, но и от мерки насочени към семействата им. Немалко хора с увреждания посещават междувременно училища наравно с хора без увреждания. Но данните за хората с увреден слух, например, показват, че резултатите са чудесни. 58% от тях посещават нормални университети. 90% от децата използват говорим език в училище. Също много висок процент от семействата използва специализирана помощ, например от страна на логопеди. Има обаче и много нерешени проблеми. Поради економическата криза се съкръщават разходите от държавните бюджети и това се отразява и върху достъпа на хората с увреждания до помощ, например до услугите на логопеди. Отрешаващо значение е обаче хората с увреждания да имат достъп, например достъп до образование, така те ще имат и достъп до пазара на труда и ще могат пълноценно да участват в обществения живот, без да са зависими от чужда помощ. За това и трябва да се вслушате в нашия глас. Благодаря. Преди да дам думата на господин Йохансон от Шведската федерация, искам да се извиня на всички ви. Трябва да се отправя към летището. Ще предам председателската щафета на господин Коша. Думата има госпожа Йохансон от Шведската федерация. Благодаря. Абсолютно необходимо е да ни се предоставят достъпни услуги, за да можем и в пълна степен да упражним човешките и гражданските си права. Трябва да се признае, че хората са различни, но трябва и да поставим нещата в правилния контекст. Трябва да гарантираме устойчиво, интелигентно, приобщаващо развитие. Аргументът, че едно такова развитие е прекалено скъпо, означава, че не поставяме нещата в контекста на правата на човека. Човешкият живот няма цена. Дори и по-богати страни като Швеция твърдят, че е прекалено скъпо да се предприемат мерки за приобщаване на хората с увреждания. В Швеция се свързахме с Дан Андерсън, економист. Той разглежда ползите за обществото, проистичащи от достъпността и стига до извода, че достъпността води до ползи за обществото, в това число и в економическо отношение. Разходите за осигуряването на достъпност би следвало да се сравнят с разходите, които биха възникнали, ако няма достъпност. Да вземем за пример пазара на труда. Трябва да се възползваме от заключенията на този економист, да ги приложим на практика. Живеем в положение на криза и за това е много важно в този момент на забавен економически растеж да инвестираме в бъдещето, да заложим на равните права и на ценностите. Трябва да активизираме мерките си за осигуряване на достъпност. Човешкият живот няма цена. Правото на хората да участват в обществения живот няма цена. И ако не осигурим достъпност и приобщаване, всички ще платим цената за това. И обратното, ако ги осигурим, ще има ползи за всички нас. Моля това изказване да се включи в протокола. Много ви благодаря. Моля ви да се придържате към определеното ви за изказване време. Има много желаящи да се изкажат и за това е важно да си спазваме времето. На екранчетата виждате колко време ви остава. сега от името на Италианския форум на хората с увреждания Томасо Даниела ще помоля делегата от Австрия представителя на Австрийския съвет на хората с увреждания да се подготви. В този момент от дебата става много трудно човек да каже нещо оригинално, нещо различно. Ние сме тук ясно и силно да заклеймим пълното изоставяне на хората с увреждания от страна на социалната политика, провеждана от италианското правителство. Принципът нищо без нас, което е за нас, изобщо не се спазва. Правят всичко за нас, без да ни питат, без нас. Нашето правителство доведе до минимум, до нула социалната държава в Италия, намали средствата за социална политика, за предоставяне на заетост на хората с увреждания, както и доброволческия труд. Без нас постави под въпрос разпоредбите за хората с увреждания, като правото на спомагащ, съпътстващ ги човек, както и данъчните облечения. облегчения. Без нас се води една ужасяваща кампания срещу хората с увреждания, защото бяха открити много хора, които лъжат държавата, използват социални плащания, а не са хора с увреждания. А от друга страна това не се обяснява ясно и хората се настройват срещу нас. Подписали сме конвенцията, създаде се една организация за, за мониторинг на прилагането на тази конвенция, но какво се случва? Нищо. Затова ни отправяме апел към парламента и другите европейски институции за да може те да се заемат с правата на хората с увреждания. Изказването на председателя на парламента наистина беше много убедително тази сутрин. Не може да понасят на гърба си последствията от финансовата и економическа криза само хората с увреждания. Това е нелегитимно, неморално, несправедливо. Трябва да се обърнат тенден, тенденцията на 360 градуса и трябва да се инвестира в хората с увреждания, защото ако нараства социалната държава, ще расте и Европа. Хората с увреждания са един голям ресурс за економиката на цялата планета за да се постигне тази социална революция, няма нужда а, да правим, да измисляме топлата вода. Не, трябва чисто и просто да дадем граждански права на тези хора. Солидарността е основния основната ценност в Средиземноморието, Средиземноморската цивилизация и се надяваме с ново достоинство ние да станем отправна точка на всяка една социална политика. Ние сме тук, за да отправим това предизвикателство и с една такава ясна надежда. Благодаря. Много ви благодаря. Сега давам думата на австрийския ни колега на австрийската ни колега Бернадет Фойерштайн. Ще помоля члена на Европейския парламент, господин Нилс Торвалдсен, да се подготви да вземе думата след нея. Бернадет Фойерштайн. Изглежда тази колега не е имала възможност да дойде. За това ще дам думата на Нил Торвалдсен, а след това на Жо Пал. Благодаря, господин председател. Добър ден. Извън сградата на парламента упражнявам и функция в качеството си на председател на организация на хора с увреждания. И там казваме, че никой не бива да бъде лишаван от правото си на свободно волеизявление. Когато някой ме срещне и ме попита как е синът ти, аз го питам кого от синовете ми имаш предвид. Аз имам четирима. Обикновено ме питат за първородния ми син, Линус, но днес ще говоря за третия си син, Кристофър. Вместо хромозом Хикс Y, той има хромозом Хикс Хикс Y, което означава, че е със умствено увреждане. Какво означава това за моя син? Това означава, че той няма големи възможности да си намери работа, която отговаря на интелектуалните му способности. И тези възможности намаляват право пропорционално на увеличаващия се процент на безработица в Европейския съюз. Наистина ужасяващо висок е този процент в условията на настоящата криза и той прави невъзможни усилията ни за спасяване на социалното общество, така както го познаваме в Финландия. Хората с увреждания са сред най-засегнатите от тези тенденции и за това ние трябва да водим борбата си с решимост. Трябва да победим в тази битка, защото последиците от една загуба биха били ужасяващи. Благодаря ви. Давам думата на Жотпа от Унгария. Обръщам се и към мой колега депутат, госпожа Мариан Харкин. Тя ще вземе думата след колегата от Унгария. Благодаря кризата и справянето с кризата е тема, която се обсъжда и в контекста на образованието и заетостта. Въпросът е обаче имаме ли пълноценен, пълен достъп до образование и заетост или ни се налагат ограничения много е важно да се разработи една истински общоевропейска уредба, чрез която да се отстранят тези бариери. Трябва да има много ясна основа за това какво може да предприемат хората и какво не. В областта на заетостта трябва да подпомогнем прилагането на много социални и економически решения. Вече е поставено началото на такъв процес, но тази работа трябва да бъде продължена. Сега, в момент на криза, не се нуждаем от конкуренция. Напротив, трябва да се обединим, да установим мрежи, освен, че трябва да отстраним ограниченията и бариерите, трябва да работим и за развитието на новаторски технологии. Повечето от нас се нуждаят от такива технологии, тъй като те ни дават възможност пълноценно да участваме в обществения живот в ежедневието си. Е, Много ви благодаря, че се вместихте в отреденото ви време. Сега ще дам думата на Мариан Харкин. Но преди това, нека помоля Елия Зайферт от Германия да се подготви. Той ще се изкаже след госпожа Харкин. Днес след обед говорим за прилагането на Конвенцията на ООН във времена на криза за маргинализираните групи, за уязвимите, за хората с увреждания, економическата криза може да има много тежки последици. Колегите от Гърция, от Чешката република, от Италия вече говориха за последиците от кризата. Тя доведе до крачка назад в социалната сфера, тъй като в момента се концентрираме само върху економическия аспект. Съкръщенията в областта на услугите доведоха и до понижаване на качеството на живот. Особено труден стана и животът на семействата поради съкръщаването на средствата, поради намаляването на обхвата на грижите, и на услугите. За съжаление, много хора с увреждания вече в по-малка степен могат да използват лични асистенти. И това има много тежки последици за много от тях. Но не можем да говорим за правото на свободно придвижване в Европа, ако тези хора нямат възможност да ползват личен асистент. Нека направя няколко бележки от своя име в контекста на кризата. Миналата седмица бе публикуван годишният обзор на растежа. В него се съдържат много мрачни прогнози за Европа. Този обзор се публикува в рамките на европейското полугодие, в което се наблюдава напредъка на Европейския съюз към постигането на целите на стратегията Европа 2020. Но за съжаление обзорът използва само економически, фискални показатели. Няма социални критерии. Не се обръща внимание на социалните последици от строгата бюджетна дисциплина. И това според мен не бива да е така. Трябва кризата за нас да е повод за промяна, но това може да е възможно единствено ако обвържем економическите с социалните политики. Ако правим оценка на економическите си решения, възоснова на социалните последици от тях. Most szeretném megadni a szót ö, Németországból Ilja Zeifert számára. Думата има колегата от Германия Илия Зайферт. След това ще дам думата на Пьетро Чанинчиони, представител на Италианския форум на хората с увреждания. Днес вече бяха направени много интелигентни коментари, които няма да повтарям. Ще добавя три бележки. Първо, през цялото време говорим за това, че сме в отбранителна позиция, че се намираме в положение на криза на правата на човека – но нека изтъкна, че конвенцията на ООН ни дава възможност да вървим напред, а не само да предприемаме изпреварващи действия. Второ, Европа не е само Европейският съюз. И ако искаме да постигнем напредък, не е трябва да допускаме държавите извън Европейския съюз да са в по-неизгодно положение. Трябва да напредваме заедно с тях. Трето, бе отправена критика към Германия – тъй като федералното правителство предотвратява приемането на петата директива на Европейския съюз за борба с дискриминацията. Това е така и ние се срамуваме от този факт. Но трябва да ви кажа, че всички неправителствени организации в Германия се борят за приемането на тази пета директива. И ще заявим тази своя позиция и спрямо правителството. Ако успеем да претворим в реалност основния принцип на Конвенцията на ООН, а именно, че многообразието е предимство, че трябва да си сътрудничат хората с увреждания и всички останали, то тогава ще напреднем, ще постигнем добри резултати за всички. Благодаря ви за изказването. Сега италианския колега може да вземе думата. В същото време ще помоля представителя на Франция да се подготви да вземе думата. Много благодаря на евродепутатите, които присъстват. Хората с увреждания са наистина един ресурс. Те не са разход, не са някаква цена, която обществото плаща. Не може да се изразяваме. А, искаме да живеем с достоинство. Ако не живеем с достоинство, това нарушава гражданските ни права и една рана върху цялата цивилизация губи се и, и в економически смисъл много. И това може да бъде оценено искаме да излезем от кризата и трябва да инвестирате в нас, за да излезем от кризата. Урязването на средствата не само нарушава правата на човека и конвенцията на ОНЕ, Той кара всъщност да губим повече пари, отколкото пестим. Едно дете с увреждания а, трябва да бъде обучавано, образовано, защото то ще стане един голям възрастен човек, който ще бъде автономен, независим. Тоест няма да има огромен разход за обществото, защото ако то не е такова, то трябва да има личен асистент и това е вече голям разход. А, майките и изобщо членовете на семейството трябва да а, намалят а, а, своята заето, за да се грижат а, хора с увреждания. Това са хора, които излизат от пазара на труда. Има и друга друга социална цена, която е огромна. Хората с увреждания са най-голямата част от населението, което не участва изобщо на пазара на труда. Обучение, съответна намеса би дала възможност на тези хора да постигнат една независимост, една автономност за целия им живот и да участват на пазара на труда, като по този начин паднат от само себе си социалните разходи и се спестят ресурси. И сега по първата сесия искам да кажа нещо. 12-ти член на конвенцията на ООН е свързан с правосубектността. Какво се случва, когато едно лице е, с увреждане не може да изпълнява правните си а, права, защото не може въобще да обсъжда дори правни въпроси. В конвенцията пише, че онези, които имат нужда от лични асистенти или изобщо асистенти при вземане на решение, трябва да получат необходимата подкрепа. Има хора с увреждания, които използват допълнителни методи а, за комуникация, като например аутистите, както и лични асистенти. Трябва всички форми на комуникация да бъдат признати от Европейския съюз, защото те са валидни за вземане на решение, дори да се минава през посредник. Köszönöm. Franciaországból Мауди Пиот. Сега Мелди Пиер от Франция, но преди да й дам думата, ще се обърна към испанския колега Армано, нека той се подготви след нея. Добър ден! Аз представлявам асоциацията на отреагиращите жени. Ние се борим с всички видове дискриминация и включително на жените с увреждания. Да живеят е, жените е асоциация, която показва, че в борбата с домашното насилие 62% от жертвите са с увреждания. Този вид насилие може да е не само физическо, но и психическо, може да е изнасилване, като жените с увреждания обикновено с по-ограничена мобилност, те не подават оплаквания. И мисля, че и във Франция, и в много други държави тези жени не получават необходимите грижи много малко, гинекологични грижи, акушерски грижи. Така че тези жени с увреждания трябва сега да са в центъра на нашето внимание, да се опитаме да направим нещо, защото жените с увреждания ежедневно водят битка да се зачитат техните граждански права. Искам също така да кажа ясно, че кризата еволюира. Ако искате да излезем от кризата, жените трябва да бъдат навсякъде. Жените с увреждания да участват във всички видове комисии, да дават своя глас, защото те са част от обществото. Ние сме граждани, имаме права и трябва заедно и мъже, и жени да променим отношението към различността. Във Франция 20% от жените с увреждания работят, а 40% са мъжете с увреждания, които работят. Ние се обръщаме към Европейския парламент, към всички комисии. Направете така, че жените с увреждания да взимат участие при всички ваши разисквания. Благодаря. Spanyolországból Arma Jones. Арма Йонес, Луис, Мануел ще получат думата. И последният оратор в тази сесия трябва да се подготви Петър Ламбрехт. Испанския колега е първи. Благодаря ви много. От името на хората с увреждания в Испания Искам да ви благодаря за тази възможност да говоря тук пред вас, този дебат на Европейския парламент. Е, трябва да кажа, че економическата криза оказва отрицателно въздействие върху всички нези хора с увреждания, техните семейства и професионалистите, които се грижат за тях. Огромна грешка хората които страдат, нямат нищо общо с онези, които създадоха кризата. Ако уронваме социалната държава, подкопаваме цялото общество. Във филма Недосегаемите, извинете, правителствата ни оставят сами debe ser garantizada por sus gobernantes democráticamente elegidos para cumplir esa misión. Има много избрани представители на хората, които трябва да представляват и хората с увреждания. Ние искаме достоинство. Трябва това да ни бъде гарантирано. Но онези, които избират управляващите, избират хора свободни, които обаче след това урязват парите за хората с увреждания и играят на финансовите пазари. Трябва да приемем нови новаторски форми на работа. Хората имат различни умения. Никой не зачита различието на уменията. Уврежданията не са част от проблема, те са част от решението на проблема. В живота има неизбежно страдание, страдание, по което няма какво да направиш, но другия тип страдание може да бъде предотвратено. И всички трябва да работим в тази посока. Благодаря ви. you. Most pedig utolsó felszólalóknak adnám meg a szót. И така, Питер Öné a szó. Hello, um, I'm uh, Peter Lambrechts from... Казвам се Питер Ламбрехтс и съм от Асоциацията за независим живот. Като базова организация с членове в цяла Европа, е, забелязваме ужасяващото въздействие на кризата от самото и начало – Това постоянно е наша тема при разговори с институции, с евродепутати. Гражданското общество прави всичко възможно. Включваме тази тема, този въпрос, защото той отговаря на истината. Също така научните изследвания показват, че наистина ефекта на кризата е ужасяващ. Какво можем да направим? Трябва да информираме политиците, общественото мнение. И точно това и правим. Много от нашите организации се занимават точно с това. Трябва да направим обаче още повече. Правихме едно предложение за резолюция на Европейския парламент – Това не е същия текст, който също се нарича резолюция и който ще бъде прият днес. Целта ни е да излезем с една резолюция, която да бъде гласувана в Европейския парламент. И поискахме сътрудничество от някои депутати, Искаме устно питане в Европейския парламент по въпроса. Говорим с Комисията по заедостта и социалните въпроси в парламента, за да се включи това в дневния ред на здание на комисията и в пленарна зала да се зададе от същата тази комисия такъв тип въпрос. И да се стигне накрая до резолюция, прията от парламента. Това е много амбициозна цел за такава малка организация като нашата, но ние много усилено работим по въпроса, получихме много помощ от други неправителствени организации, от други лица, така че искам да се възползвам от настоящия повод, за да ви информирам. И мога да ви изпрати допълнителна информация, ще се свържа с форума, защото трябва да подкрепяме хората с увреждания, както и техните организация. Те трябва да могат да се обърнат към собствените си евродепутати от техните региони, да ни подкрепят в тази ни инициатива. Благодаря ви за тази възможност. Искаме права, не искаме подаяния. Köszönöm, azt gondolom, много ви благодаря. Едва ли можехме по-добре да завършим от в сравнение с това, което чухме току-що. Имаме нужда от мерки, имаме нужда от инициативи, които организациите, които представляват хора с увреждания, пък и самите те, натоварват с отговорност. Ще напреднем, ако си сътрудничим. Това беше края на втория ни дебат. Искам да благодаря на всички за участието. Зная, че надсрочихме с няколко минути времето, но мисля, че успяхме да спазим крайна сметка графика. Преминаваме към третата част. Преди това обаче ще ви пуснем едно видео. Господин Ван Ромпой а, е записал едно послание към нас. Той е председател на Европейския съвет. Нека да видим неговото послание.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 Elnézést kérünk a technikai probléma miatt. Съжалявам, имаме технически проблем. Ще се опитаме да го разрешим. Малко търпение. Rendben van. Amíg megoldják ezt a technikai problémát, addig... Докато чакаме да бъде разрешен техническия проблем, мисля, че трябва да продължаваме да работим. Нека да започнат изказванията от третата група изказвания и онези, които са председатели на третата група въпроси, моля да дойдат тук и да вземат местата си. Buenas tardes a todos y a todas. Добър ден на всички. Може ли да спрете с другия звук, защото става объркване? Благодаря. Аз съм председател на група с увреждания от жени в Испания. За мен е чест да председателствам тази част от заседанието. С един от заместник-председателите Клаудио Морганти, който е председател на групата който след маничко ще се присъедини към мен. Luego o primero? Sí, lo primero, lo primero. Bueno, mm, me dice me dicen mis compañeros que Доколкото разбирам, първо искахме да чуем посланието на господин Ван Ромпой, председател на съвета. Нека го изслушаме сега, за да спестим време. И след това ще дадем на вас възможността да коментирате казаното от него. Нека да чуем видеото първо. women, persons with disabilities are Нашите действия за възстановяване на економическия растеж и заетостта са дейности, които искат да запазят нашия уникален социален модел. Един модел, който цели да постигне за 500 милиона души благоденствие, защото Европа е проект на ценности, на хора, един проект със сърце. Желая ви успешни дискусии днес. Yo creo que fue la última parte. Voy a pedir a los compañeros si lo pueden volver a pasar desde el principio, por favor. да ви помоля да започнем от началото с речта на господин Ван Creo que hay algún pequeño problema con el así que... Струва ми се, че има някакъв малък проблем обаче. Ами да оставим тази реч на страна за сега и да продължим. Както знаете, сега ще обсъдим свободата на придвижване и гражданство на лицата с увреждания. Най-вече ще отговорим на въпроса как да намерим начин да преодолеем препятствията пред нашата мобилност и граждански права. Тази сутрин имахме испанска група, която беше тръгнала от Мадрид много рано И един от колегите, който има проблеми с придвижването, едва беше успял да стигне до летището. Но когато стигна до летището, не му позволили да се качи в самолета с необходимите уреди, които да му помагат в придвижването. Сигурна съм всички ще се съгласите с мен, че тук става дума наистина за посегателство срещу неговите права като гражданин. Той трябва да може да се придвижва в европейския регион. Така или иначе, това е регион, който за първи път ратифицира Конвенцията за правата на хората с увреждания. Географски район, в който 24 от 27-те държави членки са ратифицирали документа, който изисква да се предприемат набор от мерки, да се разпределят отговорностите. Правителството и лидерите да поемат своята роля и да гарантират правата и на хората с увреждания. Всъщност в конвенцията това е един водещ принцип, а именно, че би трябвало да се гарантират техните основни права. Необходимо е този принцип да залегне хоризонтално и вертикално във всички европейски политики, във всички политики на държавите членки – които също са ратифицирали конвенцията. Това всъщност е единственият начин хората е, с увреждания също да могат да упражняват своите основни права и свободи. В член 9 конвенцията гласи, че основната нейна цел е да даде възможност на хората с увреждания да водят независим живот там, където желаят и с когото желаят. Те би трябвало да могат да проявят тази независимост в образованието, заетостта, здравеопазването, културните прояви, свободното време – Конвенцията е пределно ясна, когато набелязва необходимите мерки, за да се изпълнят тези изисквания. Държавите членки трябва да използват всички възможни средства, за да осигурят равен достъп на хората с увреждания до целия набор от услуги. Информационните услуги, комуникациите, всички видове услуги. Но прави ли се наистина това в държавите членки? Можем ли да кажем, че наистина сме равни, че наистина се радваме и упражняваме всички тези свои свободи? Сигурна съм, че ще се съгласите с мен. Трябва да се свърши още много работа, защото хората с увреждания не могат всъщност да упражняват своите права пълноценно както и правото на придвижване. Ние непрекъснато се натъкваме на пречки. И разбира се, всички страдаме от това, дори да искаме да пътуваме в собствената си страна, в собствения си район, се оказва, че свободата на хората с увреждания е нещо много спорно, както го показва и случая с нашия колега от сутринта на летището. Да не говорим, че хората с увреждания наистина имат нужда от специално оборудване, например определен вид услуги, съобщителни механизми и така нататък. Но имаме ли достъп до всички тези услуги и в Европейския съюз, и в собствените си страни? В собствените си градове, ако щете. Миналата година оповестихме документ, озаглавен Свобода на движението. Там обясняваме какво искаме да направим, за да премахнем някои от основните пречки пред нас. Как да стигнем до истински равен достъп. Европейската комисия работи по множество важни инициативи, свързани именно с достъпа. Поне така твърди но аз се питам колко време ще й трябва. Комисията същевременно пое ангажимента и аз се надявам, че ще го изпълни през февруари да оповести документ. Трябва да сме сигурни, че ще имаме равен достъп че ще има законодателен акт и че той ще бъде достатъчно амбициозен, за да се приложи член 9 на конвенцията. Така че в момента преживяваме важен исторически момент. Очакваме оповестяването на законодателния акт Важно е да се гарантира достъп и до услугите предлагани по интернет. Имайте предвид, че ние хората с увреждания не винаги имаме равен достъп до интернет услугите. Европейският форум на хората с увреждания прави всичко по силите си, е, за да утвърждава нашите права. Накрая ще спомена и прегледа, който в момента се прави на нормите за обществените поръчки. Комисията за вътрешен пазар в Европейския парламент поставя важни въпроси, свързани, например, с заетостта и наемането на хора с увреждания. За съжаление обаче, както казах, има множество права, които хората с увреждания не могат да упражнят. Множество от гражданите на Европейския съюз все още не се разглеждат като равнопоставени пред закона, което означава, че те нямат социални и политически права. Говорим за най-обикновени неща. Правото да се ожениш, да имаш банкова сметка и така нататък. Има хора, на които просто не се позволява да вземат такива решения. Така че предстои много работа. Стана дума и за разликите между мъжете и жените, е, осигуряването на добро здравеопазване, акушерски, гинекологични грижи. Мисля, че ние трябва наистина да работим усилено, да обменяме идеите, които ще ни помогнат, така че Европа да бъде истински свободна и отворена за да може да се зачитат основните права, включително и на хората с увреждания. Но сега веднага ще дам думата на госпожа Сирпа Пети Кайнен. Трудно е име да, да го произнасям добре. Тя е заместник председател на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Заповядайте, Сирма. Uh, Много ви благодаря. Благодаря ви, уважаеми дами и господа. Благодаря за възможността да се обърна към вас и да обясня какво правим в нашата комисия по въпроса за достъпа на хората с увреждания. Първо накратко – Искам да се върна на две от основните идеи, обсъждани днес и не само днес. Това е идеята за конституционните права. Конституционните права са субектни права. Казвам го, защото това е важно за законодателния подход – и съответно за гаранциите по договорите. Конституционните права са задължителни и комисията и парламента трябва да се съобразяват с тях при законодателните норми. Това не се прави по избор или по желание, независимо, че мнозина го забравят. На второ място. Нека ви напомня, че парламентът наистина полага усилия да се бори с всички форми на дискриминацията, нещо, което трябва да е основна наша цел. Именно така ще можем да работим по всички хоризонтални въпроси на достъпа. Достъпа на хората с увреждания – и на други хора, които упражняват конституционните си права. Третата основна идея проистича от въпроса за среда, която задава възможности. С други думи, не само да премахваме бариерите, на които по-настоящем се натъкваме в заобикалящите ни среди. Не, да отидем една стъпка по-далеч, да предприемаме положително ориентирани действия, за да се радваме на това, че сме равни с останалите. Но нека обясня каква е позицията на лидерите. От една страна имаме обществените поръчки, правата на пътниците, нормите за достъп. Както казах, това са субектни права и най-важният аспект е аспектът на участието. С други думи, определението на достъп трябва да залегне във всички наши законодателни норми и така различните групи на хора с увреждания да участват в допитванията, когато се набелязват приоритетите, когато се решава какво всъщност означава достъпността. in our legislation because we have not planned our legislation. Това е трудна тема, разбира се. Е трудна за законодателството, защото то не е замислено с този изходен принцип. Да тръгнем от обществените поръчки. Ние се водим от идеята за услуги и стоки с добро качество за всички наши граждани. Добри економически условия, добра социална среда, достатъчно ниво на отговорност и като предпоставка добри цени. Когато ползваме стоки и услуги, обаче знаем, че ние сме различни помежду си. При обществените поръчки е необходимо да имаме предвид точно това, че различните потребителски групи имат различни нужди. Когато те се възлагат, например, в областта жилищно настаняване, компютърни услуги, обществен транспорт, здравни услуги и така нататък, цялата палитра от обществени услуги е необходимо да се допитваме до крайните потребители и активно да ги ангажираме. Като тук е необходимо да разграничаваме между различните групи. Трябва да се допитваме до неправителствените организации, които работят с хора с увреждания и не само до тях, а активно да провеждаме събеседвания, да участваме, да наблюдаваме случващото се между нас – така че да установим различните нужди на мъжете и на жените, например, когато имат увреждания, да видим какво всъщност преживяват те и какво очакват от нас като положително действие за улесняване на тяхната мобилност. С други думи, Процедурата на планиране и на търг би трябвало да се обърне с краката нагоре. Трябва да започнем от крайния потребител и след това да разработим процедурата. На второ място при обществените поръчки е важен надзора на качеството на предоставените услуги. Когато държавният служител купува услугата, възниква въпроса кой има право да извършва надзор над качеството на предоставената услуга. Тук се оказва, както казах, че групите от потребители са много различни. Има хора с умствени увреждания, има хора с затруднения в комуникацията. И те не винаги са запознати със своите права, не винаги знаят какво е било обещано от предоставящия услугата. Освен това, не винаги има ясна процедурата как да се оплачат, когато не са доволни от разликата между обещаното и реално получено качество. Това, което ние се опитваме да направим в комисията е следното. Все още се водят много преговори по директивата за обществените поръчки, но ние искаме да включим текст в диспозитивната част, който да отчита работата с организациите на хората с увреждания. Примерно, те да имат правото да посещават местата, където се предоставят услугите, да извършват проучвания между потребителите на тези услуги и, ако е необходимо, да подадат сигнал пред доставчика на услуги или стоки, или съответно обществения орган, който носи отговорността. Обедена съм, че всъщност гласовете на различните групи потребители трябва да се чуват по-ясно. Те може да имат затруднения в комуникацията, в когнитивните функции, но не само това. Необходимо е да улесним контактите с тези хора, защото в противен случай тяхното мнение няма да се чуе. Трите елемента, които предлагаме, ще кажа пак при обществените поръчки, са следните. На първо място стратегия за обществените поръчки – с задължителен елемент. за провеждане на активни изслушвания. Тези изслушвания трябва да установят нуждите на гражданите с увреждания. На второ място – Говорих вече за правото прекъсва председателката. Не разполагаме с много време, само още една минута имате. Добре, последното, което искам да отбележа е, че обещаното доставчиците на стоки и услуги трябва да се превърне в реалност. Това са нашите предложения. Аз с удоволствие бих отговорила на вашите въпроси. Оказва се, че само една десета от веб страниците, където се предоставят обществени услуги, има осигурен равен достъп. Това е голям проблем. При правата на пътниците също има голям проблем. Трябва да се обърне специално внимание на тези права, както и на услугите от врата до врата за пътниците с увреждания. Такава беше позицията на парламента по този пакет. Благодаря ви. Muchas gracias, señora Sirpa. Tiene ahora la palabra eh, Pekat. Много благодаря, госпожо Пети Кайнен. Сега ще дам думата на Пека Туоминен, ковчежник на Европейския форум на хората с увреждания. Благодаря, господин председател. Не знам дали ще говоря в качеството си на ковчежник. Ще се опитам да съм кратък. Към момента съществуват прекалено много бариери, които все още възпрепятстват хората с увреждания при упражняването на правото им на свободно движение. Така, например, ние, хората с увреждания, срещаме големи затруднения, що се отнася до достъпа до стандартни стоки и услуги. Европейският форум на хората с увреждания изработи и публикува в началото на тази година наръчник за свободите. В него много подробно са представени ограниченията, пред които са изправени хората с увреждания. Освен това има големи разлики между отделните държави членки, що се отнася до достъпността, което от своя страна води до разпокъсване на нормативната уредба в тази област и ограничава правото на свободно движение. Хората с увреждания имат право да гласуват и да бъдат избирани по време на избори наравно с останалите граждани. За съжаление, все още има редица физически и правни ограничения, които не ни дават възможност пълноценно да участваме в политическия процес например под формата на участие в изборите за Европейски парламент и в общинските избори. А това са права, проистичащи от гражданството на Европейския съюз. Необходима е помощ от страна на Европейския съюз, най-вече чрез приемането на законопроект относно достъпността на стоките и услугите, в който да са заложени амбициозни цели. Имам предвид Европейския акт за достъпността. В него трябва да бъде разписано подробно определение на достъпността. Трябва текстът да е с широко приложно поле, така че да отчита достъпността в отделните сектори. Следва също да се установят механизми за налагане на санкции. Трябва да има възможности за докладване, както и за изплащане на обещетение за вредите, нанесени на отделни лица в резултат от нарушение на законодателството за достъпността. Необходима е подкрепата на Европейския съюз за надлежно решаване на проблема с достъпността, що се отнася до структурните фондове и обществените поръчки. В областта на достъпността на страниците в интернет, Европейският форум на хората с увреждания, очаква положителни резултати от ангажиментите, поети от Европейския съюз в рамките на програмата за цифровите технологии ще продължим да работим за приемането на директива, в която да са заложени амбициозни цели, предвиждащи достъпност на страниците в интернет, както в публичния, така и в частния сектор. Подкрепата от страна на Европейския съюз във всички тези области ще е доказателство за ангажимента, поет от Европейския съюз за прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и за гарантирането на правото на свободно движение за всички граждани с увреждания. Eh, muchísimas gracias, Peca. Eh, quiero anunciarles la благодаря на Пека. Клаудио Морганти ще участва в тази сесия. Той е заместник-председател на Междупартийната група за хората с увреждания на Европейския парламент. Господин Морганти ще ни помага при воденето на втората част от сесията. Помощта му ще ми е особено полезна. Преди това ще дадем думата на госпожа Нели Крус. Тя е заместник-председател на Европейската комисия и отговаря за програмата за цифровите технологии. Госпожа Крус ще се обърне към нас чрез видеовръзка. С удоволствие щях да присъствам днес сред вас, за да споделя някои добри новини. Всички вие знаете колко много хора нямат достъп до полезни страници в интернет и услуги онлайн. Защо? Защото просто пренебрегваме техните потребности и въпроси. Но има едно много просто решение и именно за него искам да говоря. Интернет ни предлага огромни нови инструменти и услуги отваря пред нас големи нови економически и социални възможности от електронното правителство до ком... през комуникацията с семейство и приятели до висококачествени здравни услуги. Представете си какво би произтекло, ако не можем да се възползваме от всички тези възможности и услуги, защото нямаме достатъчен достъп до страници в интернет. И действително 80 милиона европейци с увреждане не могат да се възползват от подобни предимства. Има решения на този проблем, но те не са били прилагани в достатъчна степен до момента в Европа. Някои държави членки са приели уредба, но тя често е недостатъчна и непоследователна разработващите страници в интернет, които искат да правят доставки към пазара, обикновено се сблъскват с разпокъсаност на нормативната уредба, разлики между отделните държави. Искам този проблем да бъде решен и правителствата да дадат добър пример. Предлагаме законодателство, което да даде възможност за достъп до най-често ползваните страници в интернет в публичния сектор. Трябва да има възможност да се ползват тези страници, независимо дали се записвате в университет, търсите работа или си оговаряте среща с час при лекар. Така ще се стимулира вътрешният пазар – който вече в тази област е на стойност 2 милиарда евро. Ще се разшири достъпа на гражданите и ще има равни възможности за всички. Трябва в идеалния случай да има пълна достъпност. Да се надяваме, че ако дадем тласък на развитието в тази област, това ще има положително въздействие и върху други области. Трябва всички да могат да се възползват от цифровите технологии. Днес правим една важна крачка в тази посока. Надявам се, че всички вие ще работите заедно с мен за постигането на тази цел. С радост ще се запозная с резултатите от вашата конференция. Пожелавам ви ползотворни разисквания за прилагането на правата на хората с увреждания в Европа. Muy bien, pues llegamos a la parte plenaria del debate plenario y el momento de ceder. Преминаваме към пленарните дебати. Ще предам председателската щафета на господин Морганти, който ще ви дава думата. Добър ден на всички, добре дошли. Извинявам се, че не можах да участвам по-рано. Бях в Италия Имах предишни ангажименти. Радвам се, че мога да се изкажа на тази сесия, която е посветена на мобилността на хората с увреждания. Това е една от темите, които са най-важни. Исках да участвам в интергрупата за хора с увреждания и Искам да се заема с тази задача в моята страна, най-вече, но и в Европа. Казват ми да говоря по-кратко, но ми се иска да ви кажа какви победи съм осъществил в своята страна. Това са едни знаци за хората, които имат автомобили. До преди няколко седмици в Италия Бяхме една от малкото държави, може би единствената, която нямаше отделна е, книжка, за да можеш да паркираш на места за хора с увреждания. Тоест, е, тази малка книжка, която притежава всеки един, който управлява автомобил, беше валидна само за Италия, а не, не можеше да се използва в други държави. В а, моята в моя град бяхме първи, които приложиха въвеждането на такъв документ. Това е голяма голяма, голямо удоволствие да мога да ви го съобща, защото това е първия град, който прие такъв тип книжка. Ще продължа да информирам хората по тази тема. Особено две нива – комисията и държавите членки, но и гражданите. Гражданите трябва да бъдат информирани за правата си, за възможностите, които биха могли да бъдат предоставени в Европа, в Италия, От Италия хората мислят, че Европа е много далече. Но тя ще има все по-големи отговорности в бъдеще. Радвам се, че сме в Европа и винаги ще може да разчитаме на Европа и Европа трябва да разпространява информация сред гражданите, за да може да се зачитат правата на всеки един от нас. Много ви благодаря, че сте днес тук. Сега ще дам думата на Вера Борбаловт. Good afternoon. My name is Vera. Добър ден, казвам се Вера. Представлявам организацията BIF това е организация на хората с мозъчни травми и техните семейства. Мозъкът управлява целия ни организъм. В Европа над 2 милиона граждани стра... са жертва на мозъчни травми. Повечето от тях са млади хора – на които предстоят още дълги години живот с ограничения. Повечето от тях са у дома и просто виждат как животът им се изнизва покрай тях. Повечето от тези хора не могат да са пълноценни граждани. За други хора е трудно да разберат последиците от мозъчните травми, но те засягат когнитивни функции, които са много важни в ежедневието, например способността ни да общуваме или да се ориентираме в пространството. Установено е от учените, че хората пострадали от мозъчни травми могат в по-голяма степен да развият потенциала си, ако получат съответната помощ в болничните заведения и в общността. Но, за съжаление, това не се прави в повечето държави членки. Някои държави членки изобщо не признават съществуването на проблема. Други пък са информирани. Има много голямо разминаване между конвенцията на ООН и реалността по отношение на хората с мозъчни травми. Затова нашата организация призовава Европейския парламент да предприеме действия. Нека тези хора да не остават на страна, нека да бъдат активни граждани и да се възползват от Европейския съюз. Нищо за нас не бива да се прави без нас. Eh, Давам думата на Филип Сазал от Френския съвет на хората с увреждания. Имате думата за две минути. Благодаря, господин председател. Ще се спра върху два момента, които според мен са много важни и не бяха обсъдени достатъчно днес сутринта. Всички ние разбираме колко е ценна конвенцията на ООН и до какви ползи може да доведе за хората с увреждания, ако се приложи адекватно. Но тази конвенция трябва да прерасне в нормативна уредба. Някои държави членки са я ратифицирали, но нерядко се опитват да я заобиколят. На 2 юли 2012 година във Франция бе постановено, че някои от членовете на тази конвенция не са приложими към страната ни, защото не са ясни. Но всъщност Франция не желая да приложи конвенцията по финансови съображения. Затова призоваваме Европейския съюз да работи за установяването на задължителен характер на конвенцията. Тя трябва да се ползва с примат спрямо националното законодателство. Държавите членки трябва да са задължени да приведат законодателството си в съответствие с конвенцията. Но именно това, привеждането в съответствие на законодателството, пречи на прилагането на конвенцията. Една обединена в фискално и социално отношение Европа би довела до по-доброто прилагане на инструмента. Искаме конвенцията задължително да бъде въвеждана в националните законодателства. Ако държавите членки не спазят това свое задължение, искаме да можем да сезираме съответните органи за това. Il prossimo oratore è Antonios Charokopos, vice segretario della Confederazione Greca delle persone con disabilità. Сега имаме представител от Гърция. Той има думата за две минути. Thank you. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του ΕΔΕΦ, κύριε και κύριοι, αγαπητοί. Господин председателю, колеги, дами и господа, за мен е чест е, да бъда тук е, в Европейския парламент като представител на съвета на Федерацията на лицата с увреждания. Е, в чакане, извинете, в очакване на един акт за защита на нашите права. Това е изключително важно за подобряване на средата, в която живеят хората с увреждания. Целта е да се гарантира равноправно третиране, елиминирането на бариери за хората с увреждания. Те трябва да имат достъп до обществото, трябва да има равни възможности да се премахне дискриминацията. Съвсем ясно трябва да кажем, че подобряването на средата на достъпа трябва да бъде задача не само на нашите правителства, но и на целия Европейски съюз на базата на Конвенцията на ООН. Конвенцията е първият международен договор, който е ратифициран от много държави членки, който се занимава с различните права на хората с увреждания. Тези хора и техните семейства са най-жестоко засегнати от кризата и живеят в изключително сложни обстоятелства. За това е необходимо да се обединят силите в форума, защото форумът е представител на тези групи, за да може да се направи нещо. Трябва да има по-голямо подпомагане на хората с увреждания. Искам да ви припомня по отношение достъпа цялото население е, бива засегнато. Т.е. всеки един човек трябва да може да използва инфраструктурата, услугите, е, които се предоставят. Трябва да може да си контактува с другите по един нормален начин. Така че това е валидно не само за хората с увреждания, за всички лица. Благодаря. Давам думата на Жан-Люк Симон от Международната организация. Две минути. Merci, merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, nous sommes ici. Благодаря, господин председател госпожи и господа. Това е третият Европейски парламент на хората с увреждания. За трети път се събираме тук, за да претендираме за правата си. Някои от нас са родени с увреждания, но въпреки това Извинете, именно поради това знаем как да се справяме с кризи. Мисля, че ние сме най-компетентните експерти по справяне с кризата. И какво решение можем да предложим? Можем да предложим да се използва целия капацитет, който в момента не се използва в достатъчна степен. Хора като нас, именно защото са били изправени пред бариери и ограничения, са развили определени способности. Искаме да се използват тези наши способности, но участието ни в този процес не бива да е на доброволен принцип, не бива да участваме безвъзмезно. Трябва да получаваме съответното заплащане. Трябва да се даде на всеки човек с увреждане да използва своите способности. Трябва да имаме възможност да участваме във всички етапи от процеса на справяне с кризата. Нашето участие трябва да бъде точно определено. Трябва да имаме възможност за участие, за да можем да дадем и точна преценка на отделните проекти, да видим дали те имат достатъчно финансиране и осигуряват в достатъчна степен приобщаване и участие от наша страна. Благодаря. Следващият оратор – Джереми Болдинг от Европейската мрежа за независим живот. Дами и господа, делегати, евродепутати. Бариерите са много. Преки, непреки, достъп, липса на услуги, схеми за лични асистенти, урязване на структурните фондове, Срещнах се с а, хора и се срещам с хора, които плачат, защото са заключени в домовете си, не могат да излязат, но никой не ги чува. Някои от тях притежават собствените си домове, но те са недостъпни. И вместо те да получат а, подкрепа, за да направят домовете си по-достъпни, те остават като затворници вътре, живеят в затвор. Това е нарушение на правата на човека. Част от държавите казват, че при тях има независим живот, но за тях независимия живот не е това, което ние имаме предвид. Изпратила съм писмо в комисията с молба да се даде ясна дефиниция за това. Вие също може да го направите на нашия вебсайт. Говорим за участие, но някои от нашите млади членове получават стипендии, да отидат от България в Виена, но те не могат да отидат, защото нямат личен асистент. Познавам едно ирландско момиче, което трябваше да пише докторантура в Исландия, но нямаше финансиране за личния асистент. Ням... Не бе преносима услугата, така че тя трябваше да се откаже. Приемането на акта за достъпност е изключително важно. В цялото европейско финансиране трябва да зависи от такива критерии както и финансирането по седма рамкова програма. Много е трудно, например, аз да присъствам на някои заседания, защото хотелите, които са достъпни, са по-скъпи. Призоваваме парламента и институциите да приемат този акт за достъпност. В резолюцията на форума, за която ще говорим по-късно, също това е засегнато. И трябва да има ясни дефиниции. Чак когато държавите започнат да си плащат за престъпленията, които извършват, чак тогава ще се сетят да ни предоставят и гарантират нашите права. Следващият оратор за две минути. Thank you, Chair, for uh, allowing me to speak on behalf of the International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus, the representative organization. Нашата организация е представителна за заболяването хидроцефалия, за хората, които живеят в това заболяване, за да изразим тяхното становище на този форум. В годината на активно стареене и помощ между поколенията – а, ние гледаме към идната година, годината на активната гражданска позиция. Затова ние разглеждахме как стареят хората, които страдат от това заболяване и каква е стратегията на правителствата. А, заболелите от а, тази болест показват как ще се развива болестта в бъдеще. Това е увеличаваща се група, която много трудно намира възможност да участва в обществото. Нямат достъп до здравни услуги, до образование, до сериозни предизвикателства. От тях може да извлечем полки за едните поколения. Разрешаването на този въпрос не е свързан с пари, свързан е с отношение. Записали сме своите заключения в един а, доклад, който се нарича Възвръщаемост на инвестициите. Първото нещо, което трябва да направят политиците, е да признаят съществуването на проблема, а не да го игнорират. Децата с хидроцефалит обикновено имат достъп до многодисциплинарни грижи, но не във всички държави. Но когато станат на 18 или 21 години, вече много малко от тях имат достъп до тази услуга. Когато се признае това затруднение и само когато се признае, ние ще можем да си сътрудничим с управниците, за да преодолеем бариерите пред гражданите с това заболяване. Следващият оратор е от Испания, представители на хората с увреждания. Две минути. Eh, Много ви благодаря, господин председателю. Искам да изразя своята благодарност за желание, за възможността да участвам активно в този форум, който ни събира днес тук. Мъжете и жените с увреждания в Европейския съюз страдат най-вече от ужасяващите последствия от кризата. Не само финансова и економическа криза, една социална криза. На 2 декември за първи път в историята на а, а, нашето движение проведахме една манифестация в а, Мадрид на хора с увреждания. Полицията твърди, че над 19 000 участници са излезли, извинете, 90 000 участници са излезли на улицата. Те бяха събрани от организацията СЕРМИ, която представлява над 7000 организации и над 4 милиона испански граждани с увреждания. Социалното изключване, бедността засягат всички, но най-вече засягат социалното сцепление. За да се постигне единство в действията, лидерите на нашето движение тази година създадоха една държавна платформа за третия сектор и социални действия. Това е една голяма платформа, която включва много мълцинства, които представляват около 9 милиона граждани. Трябва да се подкрепят социалните инвестиции, по-специално тези в социален капитал и социално сцепление. Това ще изиграе важна роля. Както знаете, Занимаваме се с иновативен с а, иновация от рода на приобщаващи работни места, обучание, социално приобщаване. Във всички тези сфери хората с а, увреждания са унези, които, а, за които има най-голям шанс да отпаднат от обществото. Затова имаме нужда от помощта на Европа, помощта на държавите членки. Повече от всякога имаме нужда от политики, мерки, инструменти, които ни защитават и които ще гарантират правата, за които сме се борили. Имаме нужда от Европейския социален фонд. От Испания отиваме в Швеция. Сега ще дам думата на Ларс Линдберг от Шведската федерация. Две минути. He's not here. Отсъства. Dag. Jag heter Ragnar Ver och jag är ordförande i Sveriges... Аз се казвам Регнар Вер и съм човекът, който замества колегата, който, за съжаление, се разболя, не може да присъства. Ние представляваме 8 милиона човека в Европа, хора с увреждания. Въпросът е какво можем да постигнем. Имаме хора с познания, с опит, имаме експертни познания. Искам да цитирам текста на Конвенцията на ОНЕ тъй като там се говори съвсем ясно. Ако погледнем четвърти член, общи ангажименти, трета точка, ще видим, че се говори за консултации. Всяка една институция във всяка държава в Европейския съюз трябва да има използване на хората с увреждания като експерти. Това трябва да бъде подчертано. Говорим за свобода на придвижване, е, пълно упражняване на гражданските права на хората с увреждания. Тогава трябва да премахнем бариерите пред тях. Свободата на придвижване е един от кръгълните камъни на сътрудничеството е, в Европейския съюз. Това беше предпоставка на правителствата на държавите членки. Те трябваше да направят нещо за е, преодоляване на тези бариери. Защото ако има препятствия пред работещите, пред хората, които искат да се учат, тези препятствия ще попречат на растежа на Европа, както и на нейната конкурентоспособна световен мащаб. Европейският съюз трябва да изиграе една много важна роля, за да има увеличена мобилност за лицата с увреждания като се разработят стандартизационни правила и се затегне, затегнат директивите и другите дейности, които да насърчават за всеобщо образование и обучение. Трябва да се разгледа и планирането. Могат да се насърчат инициативи и там. На основата на стратегически изследвания и конкретни инвестиции от инвестиционния фонд, бихме могли да имаме приобщаващо планиране. Шведската делегация би искала да подчертае точно този момент. А то е, че Европейския съюз трябва да поеме по-голяма отговорност за въвеждане на международна стандартизация, при която всеобщото образование е задължително. Трябва да се вземат предвид а, а, хората с увреждания, когато говорим за стандартизация. Научните изследвания, структурните фондове трябва да ускорят инвестициите, за да се работи за едно приобщаващо общество. Това искаме да бъде включено в протокола. Благодаря ви, че ми дадохте думата. Do la parola al signor Benglind Stefans Dottir, presidente dell'Unione Europea dei Sordi. Господин Вингрид Стефан Дотер, председател на Сдружението на хората с слухови увреждания. Thank you. Using... Здравейте! Аз ще използвам жестомимичния език, защото представлявам Европейския съюз на хората с слухови увреждания, като имаме членове и от Норвегия, Швейцария и Исландия. Направили сме своите проучвания във връзка с конвенцията на ОНЕ в държавите членки. Получихме 500 отговора, 85% от тях от хора с увреден слух и останалите, които владеят жестомимичния език. Най-шокиращият извод е свързан с жестомимичните преводачи. 15% казват, че качеството е много ниско. 42% се оплакват, че такива преводачи в Европа липсват. Следователно, тези, които използват жестомимичния превод, нямат свобода на придвижване в Европа, а тя е нещо много важно за всички наши граждани. Следователно, ако искаме свобода на придвижването, ни трябват стрикни хоризонтални законодателни норми, които гарантират достъп на национално и на европейско ниво. Освен това, трябва да се извърши стандартизиране на обучението на жестомимичните преводачи в Европейския съюз. С други думи, ние, потребителите на жестомимичния превод, ние сме 800 000 на брой в Европа, като разполагаме само с 6 000 такива преводачи, ние трябва да направим така, че да се предприеме следващата стъпка, да има категорични законодателни норми, обучение с високо качество за преводачите. Това е всичко. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, госпожа Летиция Петижон, Френския съвет на хората с увреждания. Две минути имате. Благодаря ви. Добър ден на всички. Аз представлявам Сдружение на хората с увреждания и ние се опитваме да вградим нашите нужди във всички политики на Европейския съюз. Например, в образованието се борим за гаранции въз основа на равенство с останалите обучавани или стъжанти. Искаме достъп до професионално обучение, така както се предоставя на другите млади хора. Разбира се, изправени сме пред множество пречки, които ни затрудняват пътуването, обучението, работата, това са фактите. И ако се приеме актът на Европейския съюз, това ще подпомогне нашето участие в заниманията на свободното време, спорта, гражданските дейности. Но това, което искаме, е само да упражним своите основни права и свободи. Необходимо е на първо място да се работи по социалния диалог с младите. И това ще им позволи да се включат в разработването и изпълнението на приобщаващи европейски политики, отворени към всички. Благодаря ви. adesso la parola alla collega Martina Anderson. Благодаря ви. Госпожа Мартина Андерсън, две минути. Благодаря ви. Първо искам да благодаря на организаторите за това, че са съставили такава хубава програма. Има една изключително обезпокоителна тенденция, която наблюдавам все повече в Ирландия. Кризата се използва като извинение за налагане на варварски ограничителни мерки в финансирането. Така се засяга и положението на хората с увреждания. В Северна Ирландия, например, Центровете, в които се оценяват нуждите на хората с увреждания, вече имат подигравателно име. Много е важно във времената на економическа криза да направим така, че най-уязвимите, най-маргинализираните в обществото да бъдат защитени, а не там да се насочват първите съкръщения. Скоро посетихме парламента. Един от членовете беше на количка. Много бях очудена, защото в центъра на Брюксел имаше само два ресторанта, които даваха достъп на хората с увреждания до техните туалетни. Това ли е европейската столица? Мисля, че фактът е безобразен защото сега е 2012 година, не 1812 година и за това трябва да се борим упорито, да има достъп за всички, да може хората с увреждания да се ползват от тази свобода, гарантирана по договорите и да живеят достойно. Благодаря ви. Благодаря ви. А сега Миро Солт, Унгарска федерация на Сдруженията на хората с увреждания. Три минути. Тистат тистат Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, Положението на хората с увреждания зависи от културата, от обществото, от възрастта им, ако щете. И мисля, че това е сериозно послание към отговарящите е, за законотворчеството в областта хора с увреждания. Важно е и за изпълнението на конвенцията – когато бях на две години, загубих слуха си поради предозиране на лекарство. Познавам много други такива хора. Ние бяхме цяло поколение, което израсна без да може да се възползва от унгарския жестомимичен език. Нямахме необходимия достъп до специализирано обучение и можехме да се възползваме единствено от техниката на четене на движението на устните, което обаче не подпомага кой знае колко общуването е. Общуването е в основата на бъдещето на един човек. И нашите връзници, които нямаха такива затруднения, докато ние се мъчихме, израснаха, развиха своите способности на майчиния си език. Това им помогна и в други области, но това не може да се каже за нас. За децата, които израснаха без да могат да се възползват от слуха си. Всъщност, ние учихме езика си едва ли не тайно, за да можем да се включим е, в своето малко езиково общество, нещо, което е напълно естествено за останалите. И историята показва, че трябва да насърчаваме преподаването на жестомимичния език – трябва да помагаме на хората, които страдат от увреждане. Е, чуваме, че се работи по различни законодателни норми. Е, те така или иначе задават основната рамка, но конвенцията съществува. Имаме образователните закони, а същевременно нямаме време. Няма време да се разработват нови образователни инициативи. Разполагаме се ни сегрегирани образователни институции, които ще трябва да се подготвят за новите си задачи, за да могат да се възползват от новите програми. Същевременно за това трябва да се огр... предостави необходимото финансиране – Разполагаме с преводачески услуги, знаем, че има все повече телевизионни програми с осигурен жестомимичен превод, но трябва да подобряваме образователните възможности за младите хора с слухови увреждания. Посоката е правилна, но ни трябват спътници – Хора, които да застанат на наша страна и които да ни помагат. Благодаря ви. Allora, prossima oratrice, Следващият оратор Корин Дебонд от името на Европейската платформа. Заповядайте 4 минути. Bonjour. Добър ден. Казвам се Корин Клермо, французойка съм. Днес представлявам ЕПСА, това е европейската платформа на хората с умствени увреждания, които говорят за собствените си нужди и права. Например, те желаят да могат да гласуват при европейските избори. Всички хора с увреждания трябва да имат право на глас. Изборите трябва да бъдат достъпни. Това не означава само достъп до урната. Важно е програмите на политическите партии да бъдат достъпни за всички, да бъдат лесни за разбиране. Необходимо е да се провеждат и осведомителни кампании при всички избори, за да разбере човек за какво служат те. Така или иначе, ние имаме нужда да се признаят нашите нужди и да изпълним своите задължения като граждани. Би трябвало да може гражданите с увреждания да бъдат и кандидати при избора и защо един ден да няма човек с умствени увреждания, който да е евродепутат. Ето има един документ, който се нарича препоръки за достъпни избори в Европа. В него има интересни неща и аз бих препоръчала депутатите да отделят 5 минути и да го прочетат. Благодаря, че ме изслушахте. La facoltà la signora Isabel Bayonas de Ibarra, Comitato Spagnolo dei rappresentanti delle persone con disabilità. Благодаря ви, Изабел Байонес, Испански комитет на хората с увреждания. Две минути. Уважаеми колеги, преамбилът към Конвенцията за правата на хората с увреждания обръща внимание на това колко е важно семейството и усилията на хората с увреждания, които създават семейства. Знаем, че същевременно има и много хора, които зарязват всичко само за да могат да се посветят на близките си, когато имат увреждане, например деца аутисти. Такива хора не могат едновременно да имат е, професионален живот и да се грижат за близките си. Те трябва обаче да могат да разчитат на социални, на здравни грижи от всякакъв вид – Необходимо е да се оказва помощ именно на тези, които са се посветили на грижата за човек с увреждане. И тук правителството наистина трябва да ги подкрепя, защото това са дългогодишни услуги. Би трябвало да имаме едни и същи граждански права и да няма никаква изолация. Благодаря ви. Благодаря ви. Сузана Ферари, Унгарско сдружение на хората с увреждания. Благодаря, че ми давате думата. Представлявам Националното сдружение на хората с слухови увреждания. Като говорим за достъп, обикновено Хората мислят само за физическите пречки пред мобилността, но трябва да имаме предвид и другите. Ще се опитам да ви дам пример. Много е важно на хората с слухови увреждания да се предоставят необходимите условия – Условията, свързани с осветлението, с звуковата среда, са изключително важни за нас. Искаме във всички звена на обучението да са осигурени жестомимични преводачи, така че хората с слухови увреждания да имат достъп до тях и да ги ползват – Тук трябва да направим подобрения и в Унгария. Всъщност, Сдружението Шинос при нас разполага с подкрепа за превод чрез видеовръзка. Мисля, че трябва да търсим решение и по посока на техническите изобретения – защото като дънакоплаци бихме били полезни на обществото. Стига унгарската държава да ни предостави подкрепа и финансиране. Ние знаем какви са нуждите на нашите съграждани с слухови увреждания. За тях трябва да се предвиди рехабилитация, преквалификация. Те трябва да се научат да четат устни и да се справят с интеграцията си в обществото. Необходимо е това да е целта и на самото общество. Благодаря. Ha facoltà di parlare José Manuel González, ne ha facoltà per... José Manuel две минути. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por permitirme participar. Много ви благодаря. Благодаря, че ми давате думата. Исках да обърна внимание на нещо, което наистина е важно. В Европейския парламент говорим за равенство, за премахване на бариерите, но трябва да имаме предвид какво означават всички мерки. Например, при медиите да се осигури достъп до новите технологии на всички граждани. На второ място, медиите трябва да включват хора с увреждания в своите екипи, режисьорски и други. Хората с увреждания са 80 милиона, следователно трябва да им се осигури жестомимичен превод, иначе няма как да говорим за интеграция. Благодаря. Благодаря ви. А сега ще видим видеото на господин Ван Румпой. Уважаеми дами и господа, за съжаление не мога да присъствам лично на тази конференция, но с удоволствие ще отправя към вас моите думи. Конференцията ви е много важна, защото тя обединява европейски институции и хора с увреждания от цяла Европа. Така се развива позитивния диалог, партньорството, както и при предишните си издания тази конференция би трябвало да се отрази на европейската политика за хората с увреждания. Мината година лично участвах е, в такава инициатива, заедно с председателите на Европейската комисия и парламент. Много се радвам, че на конференцията отново се обсъждат тези теми. Днес вие ще говорите за сегашните и бъдещи политики в Европа. Най-важното в този случай е Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания. Това е конвенция, която задължава международната общност да разработи необходимите политики и мерки. Чрез този договор Европейският съюз иска да покаже своя ангажимент да разработва такива политики и мерки. Първият доклад по изпълнението ще се разгледа от Комитета на ОНЕ за правата на хората с увреждания и това е важна стъпка, която ще направлява Европейския съюз в бъдещите действия. Уважаеми дами и господа, в едни трудни економически времена Европейският съюз остава ангажиран с политиките, които да закрилят най-уязвимите – младите, жените, хората с увреждания. Ние искаме да възстановим економическия растеж, да запазим свой уникален социален модел, насочен сега към 500 милиона граждани, защото Европа е проект на ценностите и гражданите, проект с сърце – Желая ви ползотворни обсъждания. Bene, adesso inviterei qua al tavolo della presidenza eh, Cecilia Wittstrom, che è vicepresidente dell'intergruppo. Сега ще помоля госпожа Сесилия Викстрем да заеме мястото си тук на трибуната. Тя е мой колега, заместник председател на междупартийната група за хората с увреждания на Европейския парламент. Thank you.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 Добър ден, госпожи и господа. Казвам се Сесилия Викстрюм, член съм на Европейския парламент от 2009 година. Заместник председател съм на Междупартийната група за хората с увреждания, на която моят приятел Адам е председател. Оглеждам се през цялото време за шведската делегация. Къде сте? Двама души, не сте малко. Радвам се, че сред нас са и някои шведски приятели. Освен шведи, навсякъде виждам гърци. Сърдечно ви приветствам с добре дошли. I hope that you all have had a fruitful day in Надявам се, че денят ви тук в парламента е бил ползотворен. Преди да се присъединя към Европейския парламент, преди 3 години, 7 години бях член на шведския парламент. Както казах, заместник председател съм на междупартийната група за хората с увреждания. Ценя извършената от до момента работа не само от страна на Европейския форум за хората с увреждания, а и от страна на всички други ангажирани хора. Има много различни теми. Не можем да работим по всички от тях. Аз работих по-конкретно по темата за независимия живот. И когато се говори за тази тема, мога да кажа, че се гордея, че съм шведка. Швеция е единствената държава в света, където правото на личен асистент е лично право. 40% от хората, които използват личен асистент в Швеция, са с умствени увреждания. Преди два месеца бях домакин на семинар в Европейския парламент на тема разформироване на домовете за специализирани грижи. Единствено Норвегия и Швеция сложиха край на големите заведения за институционализирани грижи. Но за да могат да бъдат разформировани тези заведения, трябва да има альтернативи. Обществото трябва да предостави различни видове подкрепа не може да има само едно общо приложимо решение. За много хора личният асистент е единствената възможност да живеят живота си така, че сами да го управляват, да са независими. Не знам дали харесвате съвременното кино. Има един чудесен филм, който гледах преди няколко седмици с един от синовете си филм за независимия живот, за това колко важен може да е личният асистент. If you haven't seen it, please do it as soon as possible. It's a great, great Филмът се казва Недосегаемите. Препоръчвам ви да го гледате. Той е много важен. Много важен е за младите хора. Днешната проява е под надслов прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в момент на криза. Общо и известно е, че в времена на економически затруднения най-уязвимите сред уязвимите най-често са най-тежко засегнати засегнати по особено ужасяващ начин. Но трябва да продължаваме да изпълняваме задълженията си и по време на криза. Най-вече, когато времената са трудни, трябва да гарантираме приобщаването на всички. Никой не бива да бъде пренебрегван. Разбира се, много лесно е да се поеме такъв ангажимент на думи, по-трудно е да се осъществи, но той може да залегне сред приоритетите ни. Можем да покажем какви са последиците от пренебрегването на задълженията ни. Така отговорните за вземането на решения по-трудно ще могат да се измъкнат от намирането на решение на проблемите. Харесва ми идеята нищо за нас не бива да се прави без нас. Много ми харесва тази сентенция. Вие сте онези, които най-добре сте запознати с проблемите си. И мое задължение като политик е, а също така и източник на вдъхновение за мене, да се вслушам в вашите виждания на експерти и да ги отчета при разработването на политики и при законодателната си работа. Продължавайте да споделяте опита си с нас да ни разказвате историите си, защото нищо не можем да променим без вас. От все сърце ви призовавам, продължавайте да ни посещавате, продължавайте да ни турмозите, ако трябва, но нека не прекъсва връзката между нас. Благодаря ви за вниманието. And now I am happy to give the floor. Сега за мен е удоволствие да дам думата на господин Варда Кастанис. Той ще проведе гласуването. Благодаря. Благодаря за много важните ви изказвания. Очакваме с радост установяването на едно по- силно, по-ползотворно партньорство с всички вас от Европейския парламент. Европейският парламент още от първия ден на своето съществуване – е бил не само сред най-силните ни съюзници, той е бил и сред съюзниците ни, които са се ползвали с най-голямо доверие. Гласуването. Това ще бъде най-лесната част. Както обясни Пат Кларк сутринта, вече са проведени всички необходими консултации. Предоставен ви е текстът. Направихме всичко възможно за да отчетем всички получени коментари. Сега ми остава само да ви попитам дали приемате текста. Някой от вас против ли Извинете, има ли сред вас такива, които са против резолюцията? Ако има такива, нека вдигнат ръка. Не. Много добре виждам, че никой не е против. E, even my, my friend Gallus will hear too. Uh... А пък приятелят ми Галус може да чуе. Кой се въздържа? няма въздържали се. Чудесно. Резолюцията се прие с единодушие. It, it, will not be it will not be just a resolution. Няма ще останем само с резолюцията. Съответните органи на Европейския форум на хората с увреждания ще проведат консултации и ще изготвят план за практическото прилагане на резолюцията, така че да се постигнат и конкретни резултати по нея. Всички ние трябва да разпространим информация за тази резолюция в съответните си страни и организации, както и на европейско равнище. Резолюцията трябва да доведе до конкретни резултати на всички нива, в това число и на национално. Благодаря. Отново ще дам думата на Сесилия. The resolution has... Благодаря ви. Резолюцията бе приета с единодушие. С нетърпение очаквам да се запозная с текста през едните дни. Сега настъпи моментът за заключително изявление от страна на Адам Коса, мой колега и приятел, председател на Междупартийната група за хората с увреждания на Европейския парламент. Имаш думата. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, скъпи делегати, днес цял ден работихме много усилено. За мен беше чудесно, наистина невероятно да се срещна и да разговарям с 500 представители на организации на хората с увреждания. Представлявате редица страни, чието проблеми ни изложихте. Това бе много важно за нас ще можем да отразим това, което ни казахте в писмена форма. Нека обобщя най-важните според мен обобщения от днешния ден. Първо, председателят на Европейския парламент ясно и решително извинете, направи ясно изявление при откриването на днешния ни форум. Той ясно заяви, че много от хората с увреждания не се ползват с достатъчни права. Ще видим какви законодателни актове ще бъдат приети през идните месеци и години, например в областта на обществените поръчки, научно-изследователската и развойна дейност и други. Всички тези законодателни актове трябва да отчитат потребностите на хората с увреждания. От тях трябва да проистичат ползи за тези хора. Председателят на парламента заяви също, че трябва да се предвиди задължение за привеждането на тези законодателни актове в съответствие с нуждите на хората с увреждания. Европейският омбудсман говори за по два много важни въпроса, върху които искам да се спра и аз. Той каза, че старите решения вече няма да сработят. Трябват ни нови технологии, нови начини за организиране на взаимодействието ни, нови решения. Всички ние, в това число и членовете на Европейския парламент, очакваме пакет от законодателни мерки за достъпността. Достъпността трябва да се превърне в реалност по пътя на законодателството, тъй като има голяма нужда от това. Последва разискване, в което бяха изложени чудесни идеи и коментари. За съжаление, сега нямам време да се спирам по-отделно върху всички, но ще изтъкна нещо изключително важно – а именно необходимостта хората с увреждания да участват в законодателния процес. В противен случай законодателните актове няма да се ползват с доверие. В бъдеще ще трябва да следим отблизо много области, като образованието, заетостта и доставянето на достъпни услуги – Неведнъж сме заявявали, че тези области са особено важни, що се отнася до пълната и пълноценна интеграция на хората с увреждания. Говорихме и за Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Стигнахме до извода, че е много важно тя да се прилага както на ниво Европейски съюз, така и на ниво държави членки. заключение, нека изтъкна някои от идеите, които бяха изложени за бъдещата ни работа, за това как можем да напреднем и на ниво държави членки. Първо, много е важно да не говорим за подаяния, когато говорим за хората с увреждания. Особено важно е в отделните директиви, например директивата за правата на пътниците, да се осигури съгласуваност, еднородност на текста. Тези директиви трябва да предвиждат хармонизация, т.е. изравняване на правата на хората с увреждания с правата на останалите. Говорихме и за положението на жените с увреждания, както и за пострадалите от престъпления. Обсъдихме и висшето образование и повишаването на квалификацията. В много държави членки хората с увреждания нямат възможност да повишават квалификацията си. Говорихме и за това как може да се помогне на децата с увреждания, така че да имат по-добър достъп до образование. Спряхме се и върху съдебните производства, върху процедурите за възлагане на обществени поръчки. Мисля, че при днешните си разисквания се спряхме върху всички области, относими към хората с увреждания преди година в Комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент бе приета незаконодателна резолюция за мобилността на хората с увреждания и тяхната интеграция. Днес на няколко пъти упоменахме този текст. Казахме, че е важен, аз с гордост мога да ви кажа, че участвах в изготвянето му. Разчитах на съдействието на 34 колеги от парламента, осигурих и участието на представители на редица организации на хората с увреждания. Да се надяваме, че в бъдеще в основата на всичко, което правим, ще застане пълноценното участие на хората с увреждания в обществения живот. Очакваме приемането на Европейския акт за достъпност. Председателят на Европейския форум на хората с увреждания също посочи колко важен ще бъде този акт. Преди година бе заявено, че комисията ще излезе с предложение за такъв акт но тя не го направи. Трябва след година да се излезе с законодателно предложение, което да е конкретно разписано, а не да съдържа само общи разпоредби. нашата работна група в Европейския парламент ще имаме възможност да започнем разискване, размяна на мнения с членовете на парламента. Да се надяваме, че в резултат от това ще се изготви резолюция, в която призоваваме комисията и държавите членки да отчетат исканията на хората с увреждания. предстои да се вземе решение за следващите 7 години. Решение за изразходването на средствата по структурните фондове. Утре и в други ден предстоят много тежки преговори по този въпрос. Членовете на Европейския парламент от екипа, преговарящ от наше име, ще отстояват решително правата на хората с увреждания. Ще бъде много важно да се правят предложения и в бъдеще. За нас е много важно да можем да изразим мнението си, да отправим послание. В противен случай Европейският парламент няма да се ползва с доверие. За мен бе удоволствие да работя с вас. Благодаря ви за вниманието. Thank you, Adam. Благодаря ти. Благодаря на всички, че бяха днес тук с нас. Благодаря ви за важните задачи, които изпълнявате. Продължавайте в същия дух. Дори когато си тръгвате от тук, е, вашите идеи, историите ви ще останат тук сред нас в парламента. Ще следим действията ви. Онези, които ни слушат, а не присъстват в тази зала, това се отнася и за вас. Благодаря ви, желая ви успех. Аз трябва да закрия днешното заседание. И за това ще цитирам любимия си поет, който казва, че езика на миналото е в миналото, а езикът на бъдещето очаква своя език. Началото е краят, краят е начало. Това са думи на тие селият. Това е краят. Весела коледа, честита нова година и едно ново начало през идната година. И така, давам думата на господин Волда Кастани, с който официално ще закрия заседанието. Thank you. It has been an impressive day. Изключителен ден. Ден изпълнен с решимост. Ден, който изпращаме ясни, високи, силни послания към лидерите на Европейския съюз, към нашите национални лидери. Ние хората с увреждания, нашите семейства, няма да търпим и няма да приемаме да бъдем първите жертви на мерките за затягане на коланите. Смятаме, че тези мерки са пряко нарушение и злоупотреба с правата, записани в Конвенцията на ОНЕ за правата на хора с увреждания. Днес е исторически ден. Повечето от нас, ако не всички, силно си спомнят времената преди 5 години, на 4 октомври. Излязохме пред европейските институции с а, а, милион и 400 хиляди подписи, събрани в държавите членки на Европейския съюз. Тогава искахме и сега продължаваме да искаме Европейският съюз а, да обяви за противозаконна дискриминацията и да вземе всички необходими мерки за защита на правата на хората с увреждания. Сега е още по-важно това да се случи. Днес Европейският съюз се намира в много сложни времена заради финансово-економическата криза, но тя е и социална криза. Всички ние дори вече говорим за криза на правата на човека. Миналата година на 6 декември бе проведено първото заседание на Съюза на хората с увреждания. Тримата председатели на европейските институции заедно с нашия форум на хората с увреждания, обсъдихме как да се приложи е, Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания в Европейския съюз. Тогава се пое един ангажимент и той бе да се проведе третия Европейски парламент на хора с увреждания. Ето това се провежда днес. Други ангажименти обаче също бяха поети, които а, трябва да бъдат изпълнени от институциите. И ръководителите на тези институции знаят, че една от характеристиките на нашия форум е, че не забравяме. Не забравяме. Затова за идната година в заключение мога да кажа, че пак казвам, едната година искаме да има заседание на колегиума на комисарите, така както ни бе обещано от председателя Барозо, за да се обсъди прилагането на конвенцията на ОНЕ от Европейската комисия. Освен това, очакваме втори Европейски съюз на хората с увреждания идната година. Бе поет ангажимент това да се случва на две години. Така че до декември 2013 трябва да има такова заседание. По-рано днес направих предложение пред лидера на социалистическата група и пред заместник-председателя на НП в Европейския парламент да се съберат заедно в наше присъствие с ръководителите на политически групи в парламента, за да се обсъди резолюцията, която ние приемаме днес. Друга наша черта е, че обичаме резолюции, но не смятаме, че деклар... резолюциите са декларации. Резолюциите са поемане на задължения. И бихме искали те да станат практика. Бихме искали да обсъдим с лидерите на политическите групи как правата на хората с уврежданията да станат един от приоритетите не само на Европейския парламент, а на целия Европейски съюз. Идната година трябва да приключат важни структурни законодателни инициативи законодателство за хората с увреждания се очаква. Очакваме акта за достъпност, както и други инициативи. Едната година е година, в която трябва да започнем да прилагаме резолюцията, която днес бе приета. Скъпи колеги, скъпи приятели! Искам да благодаря на онези, които работиха много напрегнато, за да може да се състои днешния важен ден. Искам отново да благодаря на председателя на парламента за подкрепата на Европейския парламент политическа, финансова, административна помощ. За това, че ни предостави помещение за заседанието. Искам да благодаря на всички евродепутати, които бяха днес тук с нас. Искам да благодаря за активното участие на колегите от групата за хора с увреждания и най-вече на председателя на тази група, колегата и приятел Адам Кожа. Искам да благодаря на секретарията на форума, които работиха усилено за да се проведе днешното събитие. Благодаря на представите на националните организации, които доведоха своите делегации тук. Искам да благодаря и на преводачите. Не само за това, че подпомагаха нашето общуване, всички преводачи, но и за това, че бяха търпеливи с нас. И накрая ще цитирам един стих. Използвам този цитат често. Има такива, които живеят в тъмнина, докато другите живеят в светлина. Виждаме онези, които са на дневна светлина, Онези в тъмнината не се виждат. Казал го е Бертолд Брехт. Това е нашата мисия, нашето задължение, на нашето движение на хора с увреждания, на всички нива, да може нашите колеги да излязат под светлината на прожекторите и сега ви пожелавам лек път, весела коледа, честита нова година и е една активна нова година, пълна с инициативи. И излезте на улицата, протестирайте, кажете ясно, ако това е необходимо, че не сте пасивни. Ние не сме пасивни. Не сме получатели на услуги. Ние сме притежатели на права. Посланието е ясно и то е силно. Нищо за нас без нас. Благодаря ви.